финансова рамка, раздел 2 природни ресурси, е, която имам чест да ви представя днес. Прогнозният коефициент на грешка, е, който сме определили, е 2,9% за раздел природни ресурси през финансовата година 2015 година. Този размер е подобен на коефициента от 2014 година, когато се вземе предвид променения подход във връзка с грешките при спазването на насрещните задължителни изисквания. Поради промяна в регламента на Европейския съюз от 2015 година, така наречените грешки при кръстосаното съответствие вече не се включват в прогнозния коефициент. Освен оценката на раздел 2 като цяло, сме направили две конкретни подоценки. Една за пазара и прякото подпомагане и друга за развитието на селските райони, околна среда, действия във връзка с климата и риболова. За пазара и прякото подпомагане прогнозният коефициент на грешката е 2,2 на 100, малко над референтния прак за същественост от 2%. Този резултат също е подобен на постигнатия през 2014 година. Почти всички грешки в тази сфера се дължаха на надценен брой хектари, имащи право на участие в схемите. Системата за идентифициране на поземлените парцели има много голям принос за предотвратяване и откриване на грешки в площите, когато се подават заявления за помощ. Благодарение на плановете за действие на комисията и на държавите членки, надежността на данните в тази система за идентификация през последните години непрекъснато расте. Но установихме случаи когато на орто снимките е имало неотговарящи на изискванията терени, но те не са били изключени от площа, използвана за изчисляване на, плат... на размера на помощта. Е, втората специфична оценка за развитието на селските райони и други политики е свързана с е, прогнозен коефициент на грешките е, доста висок, около 5,3%, но той все пак остава по-нисък от 6%, които прогнозирахме миналата година. Половината от грешките са причинени от факта, че бенефициерът или проектът не са отговаряли на изискванията за участие. 28% от грешките се дължат на проблеми свързани с търговете и конкурсите и 8% на нарушение на задълженията за опазване на околната среда при земеделската дейност. И в двете сфери установихме, че националните органи са могли да намалят равнището на грешките близо до или дори под прага за същественост. Всъщност в 8 случая в в хипотезата на пазар и пряко подпомагане и в 19 случая при развитието на селските райони и други области, националните органи са имали достатъчна информация, за да разкрият грешката или пък сами са направили тази грешка. Е, избягването на тези грешки би намалило прогнозния размер на коефициента за грешки на 0 с 0,9% пункта за пазар и пряко подпомагане и с 3,2% пункта за развитие на селските райони. Също така се занимахме с някои елементи на системата за вътрешен контрол. Направихме анализ на една извадка от одитите за съответствие, които извършва комисията и установихме, че принципно те съответстват на относимите стандарти. Комисията е съобщила, е, за значими слабости в 17 от 24-те одита, на които извършихме анализ. В предишни годишни доклади сме обръщали внимание на проблема че е, процедурите за установяване на съответствие са твърде пространни, продължителни и за това има много голямо натрупване на неприключени случаи. През 2015 година комисията значително намали броя на такива неприключени стари случаи от 192 на 34. След измененията в законодателството за рационализиране на това производство, комисията сега наблюдава по-отблизо одитния цикъл, за да може по-правилно да спазва вътрешните и външните срокове. Също така посетихме 6 разплащателни агенции и установихме, че някои от основните контролни функции там са засегнати от недостатъци. В, е, и Европейския фонд за земеделие Грешките и недостатъците са свързани с системата за идентифициране на поземлените парцели, административните проверки, качеството на проверките на място и процедурите за възстановяване на недължимо платени суми. По отношение на подпомагане развитието на селските райони, установихме недостатъци в административните проверки, когато се извършва проверка на условията за участие в проектите, особено по отношение на изискванията за държавните поръчки. Стремеж за намаляване на коефициента на грешките при разходите за развитие на селските райони, комисията и държавите членки изпълняват планове за действие, чрез които да се стигне до основните причини за грешките и да се предприемат целенасочени корективни действия за намаляване на техния ръст в бъдеще. Смятаме, че плановете за действие като цяло са подходящо средство за справяне с причините за грешките, но има какво още да се желая, особено във връзка с обществените поръчки поръчки. Що се отнася до спазването на екологичните изисквания от страна на земеделците, установихме недостатъци, свързани преди всичко с надежността на статистическия контрол и събиране на извадки в 5 от 6 посетени държави членки. В сферата на риболова Петте одита на комисията, които прегледахме, не отговаряха изцяло на стандартите. Установихме недостатъци при одитния надзор и в одитната документация. Също така направихме преглед на ежегодния доклад за дейността на Генерална дирекция Агри. Комисията използва коефициентите на грешки, отчетени от националните контролни статистически данни и прилага корекции на основата на резултатите от одитите, извършени от самата комисия, от Сметната палата или от сертификационните органи. Смятаме като цяло този метод за подходящ и според нас той съставлява достатъчна основа за е, формиране на резерви на ниво отделни платежни агенции. Отбелязваме обаче, че през първата година от изпълнението комисията може да използва работата, извършена от сертификационните органи, само до някъде поради значителни слабости в методиката и изпълнението на изискванията. Например, е, неадекватни стратегии за одит, прекалено малки извадки, недостатъчни умения и юридически познания сред аудиторите от сертификационните органи. Например, за Европейския фонд за замеделие е, годишният доклад за дейността отчита счита, че агрегираният коригиран коефициент на грешка е спаднал от 2,61 на 100 през 2014 година до 1,47% през 2015. Нашите резултати е, при извършени от нас одит обаче показват, че е, прогнозният коефициент на грешките остава стабилен, когато се изключи околичествяването на грешките поради неизпълнение на екологичните изисквания от страна на замеделците. За EAFRD смятаме, че коригираният коефициент на грешката от 4,99 на 100 до голяма степен съответства на нашето прогнозно ниво на грешка. Нашият одит обаче не поставя под въпрос изчисляването на коефициентите на грешки, извършено от Генерална дирекция МАРЕ. На основата на нашата одитна работа стигнахме до извода, че изразходването на средства за природни ресурси като цяло и във всяка от двете области, за които извършихме отделна оценка, е, се засяга от е, съществен коефициент на грешка. Издадохме пет препоръки за отстраняване на констатираните системни недостатъци. Най-сетне през 2014 година е, проверихме е, резултатите е, по отделни сделки, специално подбрани в областта на развитието на селските райони. Повечето от изпълнените инвестиционни проекти, които прегледахме, са били изпълнени по план, но установихме недостатъчни доказателства за разумността на разходите в 44% от проектите. Също така имаше пороци в насочването на мерките и подбора на проектите, включително а, недобра обвързаност с целите на Европа 2020. Анализът ни също акцентира върху добрата практика, която установихме, че съществува в някои държави членки. Искам да ви припомня, че то, настоящият доклад е свързан с разходите за бюджет на година 2015 и тези разходи съответстват на заявления за пряко подпомагане, подадени през 2014 година. А тя беше последната година от старите схеми на общата селско-стопанска политика. Затова настоящата глава, която разисквам с вас, не отразява схемите за пряко подпомагане, въведени чрез реформата на ОСП от 2013 година, защото те влязоха в сила едва за година 2015, през която се събират нови заявления. Първата година от реформата на ОСП с новите схеми за пряко подпомагане, като озеленяване, новите определения за постоянно пасище, активен земеделец и прочие, ще, бъдат, ще бъде отразена едва в следващия ни ежегоден доклад. Благодаря за вниманието, с което ме изслушахте. Благодаря ви, господин комисарио. Вие сте наред. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми евродепутати и почитаеми членове на Сметната палата. Удоволствие за мен да съм тук отново, за да разискваме управлението на разходите за замеделие през 2015 финансова година. Това беше ключова година за общата селско-стопанска политика. Плащанията по прякото подпомагане бяха по старите схеми, но по програмите за развитие на селските райони плащанията за 2014-2020 година вече започнаха. Всъщност разходите са основа за доверие към политиката, а ОСП пред полага много голям дял от разходите в бюджета на общността, така че ние имаме още по-голяма подкр... отговорност. Тенденциите през последните две години са запазени с 2,9% коефициента на грешка. Ние запазваме тенденциите от миналите години. За EAGF e коефициентът на грешки е много близък до цифрата 2%. Е, все още има доста грешки в е, развитието на селските райони, но и там коефициентът спада. Това показва, че нашият подход като цяло е валиден. Това се дължи на устойчивите усилия на комисията да разгласява къде се крият грешките и е, да подпомага държавите членки да подобряват системите си на управление. Всичко това дава добри резултати. Например, аз приветствам параграф 7.1.7 в доклада на Сметната палата, където се казва, че благодарение на плановете за действие на комисията и на държавите членки, надежността на данните в системата за идентифициране на парцелите значително расте. Разбира се, не е възможно да има пълна липса на грешки. Това би струвало прекалено много. И за това грешки все още се наблюдават. Комисията ще продължи да прилага необходимите финансови корекции и да възстановява средствата, които са недължимо платени. В крайна сметка държавите членки могат и сами да събират тези средства обратно. Според нас средно през последните три години са били събрани около 1,1 милиарда евро от държавите членки и от нас. Това показва, че ние полагаме огромни усилия за защита на държави, на интересите на Съюза спазването на правилата е едната страна на монетата, другата и страна е да се постигат с тези пари резултати от полза за гражданите на Европейския съюз. Какво мога да кажа за резултатите? Сега вече се изпълнява реформираната обща селскостопанска политика и вече са тръгнали преките плащания за 2016 година. Повече от 8% от общия бюджет вече е платен на, на бенефициерите, включително чрез предварително финансиране. Сумата тук възлиза на 11,7 милиарда евро. През 2015 и 2016 година а, имахме много трудности на пазарите и освен това, поради ветото на руснаците, т.е. тяхното ембарго за вноса на някои стоки, имаше кризи в отделни земеделски подотрасли. Земеделците е, изкараха доста тежък период 1,5 милиарда евро бяха отделени при встъпването на нашата комисия в длъжност за преодоляване на тази криза. Но целта е да се изгради устойчиво бъдеще за земеделието и за селските райони. Нашата политика има голяма роля в това отношение за бъдещето. Устойчиво бъдеще означава възможности и работни места. ОСП несъмнено помага за запазването на работните места в земеделието. Близо 44 милиона души работят в земеделието, т.е. земеделието е най-големият работодател в Европейския съюз. Но има земеделски райони, които остават в крехко състояние. Поради финансовата криза, плащанията от 64% а, намаляха на 62%, но през 2015 състоянието се възстанови до някъде до 63%. И успяхме да намерим някои нови пазари, а, въпреки продължаващото руско ембарго. Това създава нови работни места Надяваме се, че ще създадем 125 000 нови работни места в селското стопанство, че ще има много възможности за създаване на нови малки предприятия. За това е необходим, между другото, и достъп до широко частотен, до широко лентов интернет. Е, в това отношение се справяме доста е, по-добре благодарение на програмата за развитие на селските райони. Също така в системата и в отрасъла би трябвало да навлизат повече млади фермери. Това също е предмет на мерки от наша страна. Освен това, устойчиво бъдеще изисква опазване на природните ресурси. 72% от земеделските площи в Европейския съюз сега са свързани с поне една мярка за така нареченото озеленяване, екологизация. От, 80 и, от 92 година с 18% сме подобрили състоянието на земеделските площи от гледна точка на екологосъобразност. Това означава, че се движим в правилна посока. Е, но би трябвало да направим още повече, за да изпълним амбициозните цели на споразумението за климата от Париж миналата година. Замеделието трябва да се извършва при е, зачитане на екосистемите, като същевременно замеделците имат възможност за приличен доход. И най-сетне, госпожо председател, е, устойчиво замеделие означава е, доверие и устойчивост, а това на свой ред изисква ограничаване на бюрокрацията. Зная, че е, вие е, много сериозно се отнасяте към е, административните тежести за земеделието, също и аз. Сега вече необоснованите изисквания от 7% са спазнали на под 5%. Това е добър знак, макар че понякога все още да има оплаквания. Така че може да се каже, напредъкът при ограничаване на административната тежест е бавен. През последните години е, и в е, по-конкретно последната година сме предприели най-малко 20 мерки е, за националните администрации и замеделците. Има и други предложения, върху които се работи в момента. Намалихме броя на делегираните актове, на актовете за изпълнение. Направили сме по- упростени формуляри за подаване на заявления, рационализирали сме санкциите и сме ги направили по-съразмерни и разбира се сме открити за нови идеи. Следващите стъпки е, предполагат е, изменения на основните четири акта на ОСП в контекста на предложението Омнибус. Аз е, ви подкрепям напълно, надявам се, че омнибусното предложение ще бъде прието бързо и че това ще доведе до по-добри резултати за нашите замеделци от тук до 2020 година. Разбира се, земеделието е важно не само за земеделците, но и за нашите граждани. Той е източник на тяхната прехрана, а също така и средство за запазване на нашия ландшафт и природа. Необходимо е също така да бъдем и е, много по-ефикасни в своите контролни мерки и действия винаги а, е, има място за подобрение. Радвам се обаче, че усилията, които положихме до сега, е, дават резултат и че се радват на признание от ваша страна, както нашите усилия, така и тези на държавите членки. Благодаря ви, господин комисарио. Досието е доста голямо. Господин Аврем Мополис беше тук. Той ем, получи 48 въпроса от нас. Вие получихте два пъти повече. Благодаря ви, че отговорихте на тях. А може би по някои от отговорите можем да добавим нещо. Сега докладчикът господин Целер. Благодаря госпожо председател, благодаря на господин Милионис от Сметната палата, благодаря на вас господин комисарио Хоган е, за уводните ви слова, благодаря ви и за подробните отговори на въпросите, които ви изпратихме в писмена форма. Политиката за селското стопанство е една от най-старите общи политики на Европейския съюз. Тя ни е близка до сърцето, но и ни струва доста пари. През 2015 година 44,9 милиарда евро са предоставени на селското стопанство, 37 милиарда за преки пазарни мерки и за развитие на селските райони, 12 милиарда. Виждате за какви крупни суми става въпрос и че трябва да се подхожа отговорно към тези средства. В моето семейство има и замеделски стопани. сега в наши дни земеделския стопанин е а, лице, което обработва семейна земя, но има и много големи земеделски предприятия с а, м, крупни земеделски а, парцели а, и те работят с м, значителен капитал. Понякога земеделските площи струват доста скъпо. Ам, но въпреки всичко това подкрепяме замеделието в Европейския съюз, така че да може да съществува и за напред. И така, има някои въпроси Грешките бяха споменати 2,2%. Това е нормална сума. За преките плащане 5,3% са грешките. Що се отнася до мерките за развитие на селските райони, има все още някои предизвикателства, които трябва да бъдат а, а, решени. В доклада се посочва, че доходите на земеделските стопани, стопани са недостатъчни. Благодаря ви, че вие, господин комисар, отговорите на въпроса, свързан с тази тема по показател номер едно. Това е един показател, който е много надежден, дава възможност да се проучи какви са доходите, от които имат нужда земеделските стопани. Не може да се каже колко от земеделските стопани са загубили а, своя бизнес а, по време на кризата с свинското и телешкото говежото месо. Няма такива прецизни данни, с които разполагаме за доходите за земеделските стопани. Може ли да ни кажете колко от земеделските стопани са на границата на бедността или под нея? и какви земеделски стопанства точно са засегнати. Относно последващите действия от 2014 година беше установено, че доходите на отделните заети лица се определя от общия брой на заетите лица. Може ли да ни кажете нещо повече по този въпрос? Ключов показател номер 4 заетостта в селските райони 63,3% е настоящия дял. Наблюдава се възстановяване. Не смята ли, че това се дължи не само на сеспанската политика, но и следствие на кохезионните политики, на национални мерки, които се предприемат в държавите членки. Не е ли добре да има по-пред по-точна информация за това до каква степен ОСП има влияние върху заетостта. По време на последното служебната отговорност Европейския парламент, поиска да има справедливо разпределяне на средствата в рамките на ОСП, като се има предвид случаи в Испания. Над 830 хиляди са земеделските стопанства там и са получили 8 милиарда евро като пряка помощ. Но а, някои от най-богатите фамилии са получили общо 215 милиона евро стои въпроса дали има подобни случаи в други държави членки. ГД Земеделие също а, се спира на този въпрос за своя доклад а, и тази година ще поискаме да се води дебат по темата и в съвета. Както вече казах, земеделието се е превърнал в отрасъл, който води до значителни печалби. Има разлики между държавите членки, между самите земеделски стопани. Най-високите средни плащания са в, в Чехия 29 000 на земеделски стопани, най-низките плащания са в Кипър и Рума, Румъния под 1000 евро. Откъде идват тези разлики? Миналата година ни казахте, че 80% от бенефициерите на преките плащания получава 20% от плащанията, значи по-малко от 5000 евро на година. Това обяснява и случаите с изключително високи плащания за крупни замеделски производители или инвестиционни дружества, които а, притежават много земя в Англия и в Ирландия, например. Имаме съмнения дали такива плащания водят до някакви ползи за Европейския съюз. Ам, законодателите в лицето на парламента и света трябва да се се заемат с тази тема, може би практиките трябва да бъдат променени и дали има желанши, които искат да променят тези практики, за да се осъществи сътрудничество. В специалния доклад се посочва, че се отправят критика към политиката за възобновяване източници на енергия. Този този отрасъл е много податлив на злоупотреби. През октомври 2014 година беше установен риск от комисията и бяха предприяти мерки. Между 2011 между 2014 биогоривата е, са били обект на злоупотреби. Имало е, а, фалшиви сертификати. А, не е ли добре да са по-ефективни проверките от страна на комисията? Нашата комисия е взела отношение по въпроса в много държави членки, не на последно място в Чехия, където един от случаите е много известен. Дали комисията възнамерява да промени сертифицирането на биогоривата радикално? Данните дали не могат да станат по-надежни? Това предвидено ли е в плана за действие и дали няма да се изготвят насоки, за да се помогне на държавите членки? Наскоро имаше и съобщение, че най-вече, що се отнася до добавките към дизеловото гориво, все по-често се говори за палм палмово масло. И така а, се питаме къде се произвежда точно това палмово масло. М трябва а, да сме внимателни, защото тук отново а, нещата се обръщат нагоре с краката. ние искаме да караме автомобилите си, а не да участваме в производството на маргарин. Колегата Клаудия Шмидт състави работен документ и ем, посочва, че като важен елемент е упростяването в ОСП. Ем, Има някои а, понятия, а, които трябва да бъдат уточнени, защото някои площи, които са с а, по-малък брой дървета могат да получат плащания, но да речем, ако има дървета, от които се хранят животни, те не попадат в това правило за това ограничение от 100 дървета на определена площ. Малко ще е трудно да се определят точно кои площи са пригодни за финансиране и кои не. Може би да се намали малко бюрокрацията в тази област. Има подобрение за, ам, в сравнение с 2015 година в националните административни органи има много текучество. Не е ли добре, ако персоналът заед в администрацията, който работи съвместно с комисията а, да бъде подложен на допълнителни проверки. И а, сега относно програмата за младите замеделци, дали тази програма според вас се увенчала с успех като цяло или не? Да, господин комисар, очертава се един много приятен следобяд. There's a lot of questions there, all right, Madam Yes. Um, the, reason why, Mr. that the CAP is... Uh, Причината, <clears throat> поради която ОСП се счита за скъпа, <clears throat> е защото тя е единствено на пълно финансираната европейска политика. Искам да ви уверя, <clears throat> че трите цели, които сме заложили в ОСП, са добре известни. 22 <clears throat> милиона фермери. Те всъщност участват в изпълнението <clears throat> на целите, които посочих. Да, този коефициент на грешка над 3% е доста <clears throat> по-висок, отколкото очакваме. Има нужда от по-добри мерки, но това е задача за, за законодателите. По един от ключовите показатели за ефективност, дали е надежден, мисля, че <clears throat> в контекста на показателите, те се изчисляват годишно на, на база единица заетост <clears throat> на, на лицето в земеделието. Това са данни, които са събрани от Евростат. А пък броят на земеделците <clears throat> се проверява на 3-4 години. Да, може би да се... Добре, че критикувате липсата на дата, данни за разполагаемия доход. Данните, <clears throat> които получаваме от сметките на земеделците, са малко изостанали в годината. И е трудно да сведем цифрите от макро ниво към микро нивото. Това са <clears throat> най-добрите данни, с които разполагаме. Знаят, че сме малко закъснели във времето, но след като не разполагаме с данни от държавите членки, това е единството, което може да предоставим. Казвате, че някой <clears throat> земеделци излизат от сектора. Причините не винаги са ясни. Някои от тях се пенсионират. <clears throat> Няма определени причини. Причините са свързани с положението на пазара. От година и половина има свиване на пазара за свинско месо. Другата причина е консолидацията на сектора, продажбата на парцели от един фермер на друг. Но заетостта в селските райони е около 22 милиона. Всъщност това е голям принос към нашата цел. Опитваме се да увеличим този брой. Някои, които участват в земеделието като члена на семейството, могат да се прехвърлят към някаква друга заетост чрез меките заеми, които предоставяме. Така се създават възможности за заетост чрез достъп до финансиране – органичното, биологичното производство се увеличава, което показва, че значението на този вид производство нараства, включително и във вашата страна, господин докладчик. Много е важно семедалците да имат ползи от по-високата цена, която потребителите са готови да платят за този вид биологични продукти. прав сте, когато казахте, че има доста голям брой с големи доходи, които получават подкрепа от Европейския съюз. Всъщност това е плащане на <clears throat> база площа, а не на база земеделски производител био горивата. Ще има <clears throat> повече по този въпрос след <clears throat> заседанието на комисията утре. Там ще представим данни за следващото поколение био Горива. Палмовото масло. Наскоро бях в Индонезия. Голяма част от техният износ идва в Европейския съюз. Обезлесяването там е голям проблем. Мога да ви гарантирам, че нашата дирекция се отнася към този въпрос много сериозно. Системата за идентификация на парцелите земя. Има някои държави членки, които не инвестираха достатъчно в тази система. И тук не става дума само за малките държави членки. За да компенсираме това, работим с планове за действие връзка с преките плащания. Имаме и влияние, и възможности за влияние, суспендиране на някои плащания. Общо взето последната реформа направи така, <clears throat> че всички в системата получават своята подкрепа. От друга страна сме ввели и нови системи за контрол, включително и сателитни системи. Между другото, частта на държавите членки, които отиват за съвместното финансиране, е спаднала от 7 на 4% за тях. Съгласен съм с това, което казахте за опростяването. Очакваме подкрепа от вас за регламента Обнибус. Има едно предложение за екологизацията, което скоро ще бъде внесено. Нужно е все пак да се отвори и дебатира основния акт. В началото на 2017 година ще започнем този дебат за периода след 2020 година. Младите селски стопани. Все пак е рано да се каже дали те са се възползвали от някои наши мерки. Но тези 25%, които даваме като допълнително плащане, е доста скромна сума. Говорихме наскоро <clears throat> с заместник-председателят на Европейската инвестиционна банка, за да се задействат някои нови системи за финансиране за млади земеделци за да могат да получат средства за инвестиции. Така ще се създадат нови финансови продукти и ще се увеличи възможността за заедост. Но в някои случаи младите хора не разполагат <clears throat> с достатъчно средства, разчитат <clears throat> на, млад, на по-възрастното поколение – Защо има нужда <clears throat> от по-голяма финансова сигурност преди едното поколение да предаде щафетата на другото? Дали докладчика иска да кажа нещо? Има доста колеги, които искат да вземат думата. Първо колегата Либерацки. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Jeżeli można zacznę. Благодаря, госпожо председател. Ще започна с едно по-общо изказване, след това ще мина към конкретни въпроси. Радвам се, че имаме възможност за такъв професионален дебат с господин комисаря. Имам отлични впечатления от вашата работа, включително и тази на вашия колега към конкретните въпроси. Първо, коефициента на грешките. Сметната палата посочи, че положението е стабилно. Общо взето този коефициент се запазва на едно и също ниво. Надяваме се, че като цяло ситуацията се подобрява. бихме искали да чуем малко повече за конкретните ви мерки за определени резултати. Какво ще кажете за едно сравнително изследване, а, например, за ефикасността на нашата политика и политиката в САЩ и в, или в Канада? от гледна точка на приходите на земеделските производители. В момента положението е следното. Какъвто и да е сектора или продукта, се забелязва голяма концентрация на производството и преработката. Същност на това следващо ниво се забелязва все по-голяма концентрация, а пък е, позицията на земеделците спрямо големите производители и преработвателни предприятия е доста слаба. Оставам с впечатлението, че е, комисията не прави достатъчно по този въпрос. След вашето изказване да, е, започнах да мисля за нашата производителност. Какво мислите за производителността на хектар? Дали тази производителност намалява? дали производителността на земеделските предприятия се увеличава или намалява. Следващият въпрос е за преките плащания. Може би трябва да се дефинира и каже съвсем ясно кой получава тази помощ. В Полша един от най-големите бенефициери е една уважавана институция, но тя няма нищо общо с земеделското производство. Значи тази система <clears throat> за това, че плащанията отиват в този, който е собственик на земята, а не към този, който я обработва. Тази система, според мен, не е справедлива. За всъщност какъв е, какво е отношението на комисията към тези инструменти? Може ли да предложите някаква альтернатива? Биогоривата, които бяха засегнати от докладчика, не чух много по тази въпроса. Във връзка с опростяването, вие казвате, че намалихте броя на регламентите от 200 на 20. Но в някои случаи е, има някои абсурдни бюрократични изисквания. Добре е все пак е, да предложите един списък с конкретни решения в посока опростяване там. В някои случаи, там където говорихме за брой дървета, положението е доста абсурдно. И още нещо във връзка с заедостта. Все пак е добре да знаем колко нови предприятия са се появили в този сектор, кой ги създава, и още един въпрос. Последният въпрос. Заплащането на труда в земеделието. Имам предвид сезонната работа. Оставам с впечатлението, че в сезонната част на сектора има един огромен хаос. Доста поляци пътуват в държавите на Запад, берат плодове и зеленчуци във Франция и в Германия. И нищо не се прави за заплащането на труда и за условията на работа. Включително и за условията на труда. накрая. Радвам се, че количеството парникови газове намалява. Това е една добра тенденция. Много съм доволен от е, това, че споменахте тази положителна тенденция. И още нещо. Цените на някои земеделски продукти. Цените в да, стопанствата са много по-различни от тези в супермаркетите. Um, още въпроси към вас, господин комисар, колегата Глабаева е следващия оратор. Sorry that I cannot speak Czech like my colleague is speaking Polish, but we don't have Czech interpretation today. And you know what is... Днес няма превод на а, чешки. М и предния път, когато господин Хоган беше тук, пак нямаше превод на чешки. Явно във вас се крие причината. Правите нещо. Благодаря ви за това, че споменахте темите като упростяване, постигане на целите и резултатите. Радваме се, че има напредък по отношение на системата за измерване на парцелите земя. Много се радваме за подкрепата, която ни оказват вашите служители. Въпросите свързани с служаната отговорност за изпълнение на бюджета за 2004 година бяха много изчерпателни. Много ви благодарим и виждаме вече отбелязания напредък. Имаме нужда от една по- широка картина, за да разберем точно каква е ситуацията. Имаме три общи въпроса. По функция 2 по нея имаше най-голям, най-голямо намаляване на средствата в сравнение с, с а, предишната многогодишна финансова рамка. А, дали това е свързано с, с междения преглед или с новата многофинанс, многогодишна финансова рамка. За мен е важно да разбера това. сега, относно добрите резултати и ползите за Европейския съюз, важно да се знае каква е следващата бюджетна политика на Европейския съюз трябва да се промени а, помощта, свързана с развитието на селските райони. Трябва всичко да се изпълнява на практика и то ефективно. Има, говорим тук за въздействие на местно ниво, без има някакво влияние на европейско ниво. Какви са вашите очаквания, а, свързани с този принцип? Има ли някакъв а, модел, с който могат, може да се изчисляват тези ползи. И на следващо място а, искам да ви попитам какво очаквате от а, ползите, а, свързани с селскостопанската политика за следващото десетилетие. Какво очаквате от допълнителната стойност за Европейския съюз от селското стопанство, що се отнася до следващото десетилетие. Господин Фланингън е следващият докладчик в Сянка. Благодаря ви. Този процес е много интересен и много добър начин да се търси отчетност от отделните лица в земеделската комисия има загрижено, свързана с намаляване на разходите за земеделието и как можем да проследим тази практика. Комисарият каза, че гражданите трябва да имат доверие в политиките. Това обаче не е причината според мене, защото средствата идват от джобовете на гражданите, били те фермери, лекари, обикновени хора, средствата идват от техните джобове. Когато отивате в магазина, трябва да си платите с пари. Така че, когато средствата отиват в обща данча система, трябва да се следи за тяхното ефективно разходване. Гражданите трябва да се доверяват на европейските политики. Нещо друго – а, и то е свързано с нивото на грешките. Многократно беше посочено, че по първия стълб има 2,2% грешки, послед, последващия шоу е 5,3%. Въпросът е, ако това е така и това наистина е така явно, защо упростяваме нещата и първи стълб става приоритетен пред втория стълб, като повечето проблеми са свързани с липсата на упростяване и яснота. Ако има повече грешки по втория стълб, първо трябва да направите нещо по него, защо се отдава приоритет на другия стълб. И на следващо място много се говори за данните и за е, нивото на грешките. Всеки един цент е много важен. Сравне... Трябва да има равновесие равномерно разпределяне на средствата в рамките на ОСП. И е ясно какви са приоритетите. Първо се гледа към големите неща. Как може обаче гражданите да имат доверие към политиките в Ирландия, когато голяма част от средствата за ОСП идват от нашите джобове? 80% от СЦП се отрежат за определени нужди. Господин Хоган беше в правителството в Ирландия, когато ставаше въпроса за производството на земеделски продукти в Ирландия. Така че имаше ам, аргументи, които не бяха състоятелни. В средносрочният преглед ще има ли ам, желание за истинска промяна? Хората ам, искат нещо да се промени. Какво ще направи комисията, за да направи общата селскостопанска политика наистина обща? Тази система не е обща. Има становище за конкурентоспособността, е, в което аз се опитах да включва и този аспект. Им трябва нещо да се направи. Такива действия не могат да бъдат оправдани. Аз представлявам е, хората от фермите, от градовете. И Кралицата в Англия може да получава големи плащания, а в Ирландия някои фермери не получават нищо или а, някои крупни земеделци получават крупни суми. А, не може така. А, говорим, че няма достатъчно средства и хората задават въпроси. Та аз питам какво ще се направи по отношение на средносрочния преглед, за да се а, намали ам, натиска надолу по, верига. Следващ, по веригата. Следващата година ще се говори за така нареченото е озеленяване и мерките свързани с него. Какво ще се направи, за да се предотвратят катастрофите, които ни застрашават? Как ще обясните на европейските граждани, които а, че се получава 313 евро на хектар, а пък съседа му получава 10 евро на хектар. Защо, ако единия го прави за 10 евро, защо не може другия да го направи за 10 евро? Как ще отговорите на този въпрос? И бях на заседание на, а, с ГД а, селско стопанство и а, там ставаше въпрос за контрола как може да оправдаете това, че едно лице получава 33 повече от съседа си за едно и също нещо? Това са перверсни практики в държавите членки и не можем да ги оправдаем. Как ще кажем на хората по какъв начин се разходват тези средства? Ако може да ми отговорите на въпросите. Комисар,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 Е, е, Господин е, Либерацки, въпросът свързан с нивата на грешките и ам, какво правим по отношение на високото ниво на грешки по втория стълб. Ами, занимали сме се с този въпрос, предприели сме редица действия. Резерви а, бяха а, изразени и бяха предприяти мерки. Държавите членки изготвиха планове за действие, за да разрешат проблемите и слабостите вследствие на довели до високото ниво на грешки през последните години. Грешките са намалели. Да, нивото все още е високо, но все пак тенденцията е положителна над 2% е нивото на грешките. За съжаление, все още в селското стопанство, затова трябва да насърчим държавите членки да използват инструменти, които не водят води до намаляване на нивото на грешките, като да речем да не се прилага свръх регулиране. И така, това са някои обяснения за това какво правим, за да намалим нивото на грешките относно хранителната верига и мястото на земеделските стопани в нея. Тази година създадохме специална група от експерти под ръководство на господин Верман. Препоръчвам ви да се запознаете с тяхната работа. През 2017 ще изготвим предложение, е, за да отразим мястото на производителите в хранителната верига. Държавите членки, ако трябва да правят нещо на национално ниво по този е, въпрос, е, за да определят мястото на земеделските стопани в хранителната верига, ще стигне до проблем. Ние не искаме обаче създаваме допълнителни проблеми за конкурент, конкурентност за конкуренцията ни искаме да има еднакви правила за всички. В ГД меделско стопанство работим по този въпрос и ще видим по какъв начин можем да изготвим предложение, като най- най-голяма подкрепа получаваме от Европейския парламент за това, че трябва да се предприема на европейско ниво. Трябва да направим нещо по този въпрос. Имаме редица възможности, а, които са определени от тази експертна работна група, която ви споменах. Производителността е свързана с, с стимулите. И стимулите бяха обвързани с а, производството в миналото. А, има обаче правила от СТО, които също трябва да се спазват ще получите едни и същи средства, независимо дали интензивно обработвате земята си или не. Производителността се увеличава, но знаем, че има на нови технологии и възоснова на цифровизацията може да се постигне много, може да се направи повече, що се отнася до консултантските услуги за земеделските стопани. Необходимо е а, да увеличим разходите в тази област, за да а, гарантираме, че а, земеделските стопани техните организации, всички заинтересовани страни могат да работят за една и съща цел, за да бъдат позиционирани по-добре земеделските стопани на пазара, да използват най-новите технологии, активните земеделски стопани. Това е една много важна а, дефиниция. А, тази а, по, тази, по това определение законодателите не можаха да се обединят в миналото точно и в крайна сметка през 2013 се стигна до а, един негативен списък и активният фермер не беше това, по което беше постигнато а, съгласие. Има правила, които ще бъдат предложени през 2017 година. Ще отговори на предишния въпрос. Зависи, зависи от законодателите или да приемат или не предложението на комисията за фиксираните плащания, но има таван за бенефициерите. има въпроси, които се разглеждаха и от моя предшественик. А, но, разбира се, законодателите са тези, които могат а, да се заемат с а, тези теми. Сега за младите фермери. Както и рано съм казвал, всичко е свързано и с а, мерките на национално ниво, за да създадат стимули за младите хора. И има много добри а, примери в Европейския съюз в тази връзка има партньорства, дългосрочни лизингови договори, има сътрудничество между младите фермери в държавите членки. Ние не искаме да възпрепятстваме правителствата при предприемането на такива мерки за подпомагане на младите фермери. Трябва по-добре да се използват финансовите инструменти. Тълкуването на отделните а, политики. Това също е проблем. тук идват и някои грешки. В ГД има, в ГД Агри има специално звено, което се занимава с изготвяне на предложение за подобряване на ОСП. Понякога има свръх регулиране, което възпрепятства развитието на на земеделието, като има проблеми с обществените поръчки. Това беше посочено и от Сметната палата. Въпроса с сезонните работници, това е правомощие на, на държавите членки. Може би в Польша има специфичен случай, но ние ще се радваме, ако можем по някакъв начин да изясним въпроса и да ви окажем подкрепа, но трудовото ви законодателство се определя на национално ниво и може би този проблем трябва да се разгледа на национално ниво, да се види какви са условията на труд за чужестранни работници, но ние можем да ви кажем помощ, ако имате нужда от нея. На следващо място, това, което казахте за МФР и за бъдещето. Все още няма цялостна средносрочна оценка на ОСП, но ние се сътрудничим с е, парламентарните комисии по въпросите за Омнибус. Е, ГД Агри ще се занимае с отделните въпроси много сериозно, ще се въведат промени, ако е необходимо и ще уведомим парламента в рамките на механизма за провеждане на тристранни срещи. Въпросът свързан с това с какви средства ще се разполага в бъдеще. Това е друг важен въпрос. Трябва да получим информация от съвета. Не мога да предугадя какви ще са резултатите от дискусиите там. Какви са ползите, свързани с ОСП, за какво можем да принесем ние. Трябва да покажем, че Европейския съюз постига осезаеми резултати. Да не говорим само за разходване на, средства, на средствата на национално ниво. Можем да да принесем за справяне с предизвикателствата на национално ниво, да създадем една сигурна обстановка за фермерите на място, да има достатъчно средства. Имаме изцяло финансиран, координиран бюджет, който има за цел да оказва подкрепа. В бъдеще, възоснова на тази експертна група, която споменах, ще се опитаме как по-добре да използваме съвместните фондове, финансовите инструменти, както и инструменти за стабилизиране. Много е важно да се има предвид, да се има предвид и възможностите на вътрешния пазар. Необходимо е да се стабилизира земеделското стопанство, като то стане по-екологосъобразно, да се откликне на а, измененията в климата и така нататък. Е, започваме вече да наблюдаваме и напредък, свързан с ползите създаване на допълнителни работни места в Европейски е, съюз. Във времена, в които има затруднение на пазара, е добре да създадем сигурност за нашите граждани и фермери. Има проблеми с ембаргото, има и други е, затруднения за е, фермерите и 15 милиона евро бяха отпуснати като помощ за тях. Бъдещето на ОСП е свързано с заетостта, продуктите и така нататък ще бъдат обект на нашата работа. Ще се извърши и оценка на, развитие, на, раз, на оценка на въздействието, за да се види по какъв начин може да се модернизира ОСП. Ще видим какво повече можем да направим. Има какво да се направи и а, ще трябва чрез бюджета да изпълним своите задължения и да се справим с, нас, с, с нашите отговорности. През септември стана ясно, че а, бизнеса и земеделието страдат от руското ембарго. Има нови пазари в различни части от света, които представляват нова възможност и альтернатива на руското ембарго. Господин Флеменген. А, причината за, ви, ви, за многото грешки по втория стълб. Говорим за една по-целенасочена програма свързана с финансирането, насочена към екологията и земеделието. Има специфичен въпрос свързан с обществените поръчки, който ме притеснява. Има много проблеми и Сметната палата посочи а, тези проблеми ни трябва да работим по-добре, да положим усилия, за да се намали нивото на грешките в тази област. Казах, че таваните са пре, предложени от комисията, отхвърлени от законодателите. Ще се опитаме отново да го направим. Плащани са възоснова на площите. Ние не искаме да, да определяме кой иска да получи земята, но когато, има, когато имате повече земя, искате и повече средства. За това ние Предложихме да има тавани, но, законод... но законодателите го отхвърлиха. През 2017 ще видим дали искаме да има а, е, уеднаквени ставки, тавани или нещо друго. През 2017 ще, ще има възможност да сподели гледната си точка. противоречив е и този аспект свързан с озеленяването. На много е сложен този въпрос и не винаги се постигат заложените цели, свързани с опазване на околната среда. Трябва, разбира се, правилата да се изготвят за основа на налични доказателства и факти. През 2017 ще видим как се развиват нещата, ще изготвим допълнителни доклади, ще видим мерките, които са приложени, дали са довели до средносрочно изпълнение на целите не можем с един аршин да мерим навсякъде в Европейския съюз. Има ам, различни региони. И ако искате да имате съгласие по ОСП, трябва държави членки да а, имат възможност да проявяват гъвкавост. Ние даваме е, набор от възможности, предлагаме плащания за дребните е, фермери и държавите членки и министрите трябва да решат дали ще възползват от тези възможности или не. Но има достатъчно възможности, от които не са се възползвали държавите членки. Може би ще помислят е, по тях за в бъдеще. Herzlichen Dank. Wir machen weiter mit, der Kollegin, mit dem Kollegen Ste благодаря. Колегата Штеховски има думата. Thank you, chairman. I see... Благодаря, госпожо председател. Виждам, че тук много неща се повтарят, както миналия път. Няма превод на чешки. А освен това, не отговаряте никога на конкретни въпроси за Чешката република, за някои дружества, които получават помощи и за конфликт на интереси в земеделския сектор на Чехия. Колегата Целер, мисля, също зададе тези въпроси и миналия път и господин Хоган, вие пак не отговорихте и днес. Е, много ще бъдем е, доволни да чуем конкретно отговорите, които имате да дадете. Имам няколко конкретни питания. Много пъти, като чета докладите на Европейската сметна палата, е, виждам, че там са установени доста проблеми с проектите в земеделието и безвъзмезните помощи в земеделието. Uh, как е възможно някой да е записал в цифровия е, регистър 260 хектара, а да получава помощи за 267 хектара. Как е възможно? Извършва се цифрова регистрация. Не е, е пример от Гърция това. Това е проблем от друга държава членка. И така, получават пари за повече хектари, отколкото са регистрирали някои хора. Как е възможно това? И след това. Как използват земеделците полята, как ги обработват, какво е качеството на земеделската работа, на продукцията. Това е въпрос, който също ме интересува. Защото често пъти виждам а, в случаи, в които за определено поле, за определена нива е отпусната помощ от Европейския съюз, обаче това не е довело до никакво подобрение нито на начина по който се обработва нивата, нито до, качество, до повишаване на качеството на продукцията. Благодаря. Eh, Благодаря, госпожо председател. Доста теми вече бяха засегнати по-големи детайли от моите колеги. Но искам да задам още няколко въпроса на комисаря от свое име. Интересно ми е да получа по-голяма информация за положението в някои страни. За нас е трудно, когато търсим информация и документи, да стигнем до тях. Някои от най-големите страни разбира се, получават много финансиране, особено след 2015 страни. И там се проявиха някои грешки на растежа, след което системата започна да работи по-гладко. Въпросът ми е по-общ общата селско-стопанска политика и вероятно не е така относим към дискусията днес. Всъщност, е, Земеделската комисия, може би, обсъжда в по-големи подробности е, това коя продукция е по-подходяща. Дали е, картофи или домати, в зависимост от това къде работи замеделецът, в източната или в западната част на европейския континент. Но тук е, се е, вземат предвид и редица други фактори. Качеството на храните, качеството на околната среда, здравето на растенията, здравето на животните. Много са факторите, които трябва да вземе предвид един земеделски производител. Той не работи непременно с твърде елементарна информация. Доста от нас имат баби и дядовци земеделци, които в продължение на десетилетия са произвеждали храни, но не всички хора имат такъв происход и сега все повече проявяват интерес към начина по който се произвежда храната. За много неща отговоря земеделецът. Освен това, има и много внос в Европейския съюз, който може сериозно да увреди интересите на земеделците и производствените стандарти и стандартите защита и опазване на околната среда. Тъй, че въпросът ми е какво да направим, за да укрепим своята позиция, да повишим добавената стойност на продуктите, които подпомагаме чрез средствата на общата селско-стопанска политика и да станем по-конкурентоспособни на глобалния пазар. De las perspectivas plurianuales 2021-2026, pues eh, para qué seguir financiando la política agrícola común Ние е, се занимахме е, с е, предстоящата финансова рамка до 2021 година и с това как е, да структурираме финансирането на ев, европейското земеделие до тогава. Но е, средствата за земеделието се конкурират с необходимост от средства и в други области, например миграцията. Може ли да се направя ви връзка между земеделската политика и мигрантската политика и политиката за беженците. Например, доста от овчарите в региона, където аз живея, са от съседни страни. Така че, може би, не е трудно да се намери работа за някой от бежанците в земеделския сектор. Е е някой път наистина не разбирам Е, защо колегите не вникват в детайлите на сегашната ситуация? Благодаря колегата Гербранти. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, е, комисар Юхоган, за това, че сте тук. Винаги е удоволствие да се срещнем с вас в парламента. Вие вече Засегнахте проблема за екологизацията на общата селско-стопанска политика. Споменахте проучвания, които ще бъдат приключени през март 2017 година за областите с екологична насоченост. Въпросът ми е за множеството проучвания, на които вече сме свидетели. Миналата седмица имаше особен доклад, той бе обнародван от Европейската сметна палата за Европейския план за действие в областта на климата EU Climate Action, като се коментира целта да се увеличат разходите за борба с промените в климата до 20 на 100 от общите разходи на Европейския съюз като тук се взе предвид и разходи, се взеха предвид и разходите за земеделие. Какво правите, за да увеличите освояването на средства за борба с промените в климата в сферата на земеделието. В различни области, дали е, директивата е, за е, качеството на въздуха и националните тавани за емисиите, регламента е, за споделяне на усилията, е, виждаме, че е, натискът върху земеделския сектор, да увеличи равнището на устойчивост е, в своята практика, е, усилията са доста ограничени и те стават все по-ограничени вместо да се разширяват. Никога няма по този начин да постигнем поставените цели, бих казал. И последно съображение, което е свързано с средносрочния преглед преди две години на стратегията за биологичното разнообразие. Там беше разпространен един много критичен доклад за състоянието на природата в Европейския съюз. И земеделският сектор отново е един от основните проблеми тук, проблем, който ни пречи да постигнем целите си за биоразнообразие. А в Генерална дирекция Агри няма реакция по тези въпроси. Бихте ли ни казали дали ще обещаете, когато правите планове за действие в областта на земеделието, да вземате предвид и борбата с промените в климата, и състоянието на околната среда, и биологичното разнообразие? И аз самата искам да задам въпрос. Господин Милион изказа нещо в началото и то ме шокира. Той каза, че относно развитието на селските райони резултатите са незадоволителни и а, не сме а, на, намерили доказателства за 44% от а, разходваните средства и че цените са били а, доста завишени. Какво да правим в такива случаи? чуваме подобни изказвания, където и да отидем, че Европейския съюз приема разходи, които не би трябвало да бъдат приемани. Въпросът с упростяването, говорим за него постоянно. Искаме да има минимален прак за финансовите корекции, прага да бъде удвоен за да бъдат обхванати малките суми. И що се отнася до единия одит, той да обхваща и не само разплащателните агенции, самото сертифициране. Годишният доклад за дейността съдържа в себе си много важни факти, които трябва да се вземат предвид. Питаме се защо въобще съществува този земеделски фонд – целта е да се уеднаквят различните а, нива на доходи. Може би трябва да ни кажете нещо в допълнение, защото тук говорим и за а, доверието в а, самата обща политика по селско стопанство. Uh, Благодаря, госпожо председател. Първи въпрос от колегата от Чехия. Разбирам, че съм обекта на обвинение, че когато дойде в парламента няма чешка кабина. А сега ще се опитам, след като има обвинение и за това, че не отговарям на въпросите, да отговоря подробно. Да, има в Вашият въпрос за конфликт на интереси в разплащателните агенции ли се отнася? Ако това сте питали, ние незабавно предприехме действия. Започнаха през януари 2016 година производства. Разплащателните агенции са длъжни да предотвратяват конфликти на интереси съобразно критериите в европейското законодателство. Когато няма спазване на тези изисквания или се отегля акредитацията, а, или а, се предприемат финансови корекции. А, е, господин Бабас, доколкото разбирам, вече не е в съвета на дружеството, а, за което а, имаше подозрение за конфликта на интереси. Що се отнася до това как се финансират отделни структури от ОСП? Proves that the control system works контролната система работи. Там проектите, които сме контролирали, показват, че Е, е финансирано обновяването на една сграда, е, която в последствие била използвана едва ли не като публичен дом. Тогава разплащателната агенция се намеси и а, е, си събра парите а, обратно, заради това, че помещенията са били използвани за цел различна от първоначално предвидена. Uh, имаше един специфичен инцидент, за който вие питате, моля да ми дадете подробностите за това, че някой е регистрирал 260 хектара, говорихте вие, а пък получавал пари за 267. Моля да ми дадете данните името, за да можем да направим проверка. Понякога е трудно да се вникне в документацията, която ви е предложена. Разбирам това ви тежнение и за мен това е трудно понякога, обаче ежегодният доклад съдържа 250 страници. Ако имате търпение да го прочетете, ще намерите страшно много детална информация в него. Дали за Испания или за която и да е друга държава. За... Там има също и препратки, които ви насочват към информацията за конкретни страни, както казвам. След това, за земеделците. Земеделците произвеждат за пазара. Нашата политика е пазарно ориентирана. Естествено, опитваме се да се намесим, когато пазарът не работи. Вие е, знаете, че е, когато увеличихме интервенционната цена и цената за изтегляне от пазара на плодовете и зеленчуците, е, дадохме точно такъв пример е, за омекотяване на удара. Никога не бихме могли изцяло да го омекотим, обаче особено сериозни проблеми се опитваме да смекчаваме. Да кажем е, проблема с руското ембарго. Опитваме се да помагаме за биологично чистото производство, за географските обозначения, това са обозначения с огромно значение, не само за замеделец, но и за туризма в областта, за културния туризъм, за кулинарния туризъм. Опитваме се да помагаме за изпълнение на изискванията за борба с промените в климата и за опазване на околната среда. Навсякъде, където има притеснения – в бъдеще е, ще трябва да изпълняваме международните изисквания съгласно Парижкото споразумение на срещата на страните 21 в Париж е, и е, съгласно изискванията за намаляване на емисиите. Но вижте, 72% от площите, които се ползват от помощи по ОСП в Европейския съюз, в момента е, са площи, където се изпълнява най-малко една мярка за екологизация. И мисля, че е, е трудно да е, да подстигнем каквото и да било, ако земеделците не ни помагат. Не знам какво смятат по този въпрос проверителите и аудиторите, но категорично замеделците трябва да бъдат на наша страна и трябва да видим как да ги стимулираме по-успешно. Защото тук говорим за економическа политика. Вижте, миналия път аз не бях тук. А, така че няма да казвам какво е станало миналия път, когато вие бяхте тук, а аз не. А, във всички случаи нашите закони за храните се приемат от законодателите. Но ние категорично имаме воля, и аз имам воля, да използвам всяка възможност през 2017 да а, търсим начини за постигане на по-добри резултати. Погледнете и декларацията на страните по Парижкото споразумение. Мисля, че добре се справим. Имаше въпрос за връзката между земеделието и миграцията. Мисля, че земеделието може да играе много важна роля в миграционната политика. Е, на срещата на върха в Валета е, между Европейския съюз и Африка е, за първ път се говори за това, че африканските страни, където населението основно се занимава с земеделие, могат да правят много повече, за да задържат хората си, като инвестират повече в земеделието. Същото въжи и за усилията на Европейската инвестиционна банка. Нашата програма за развитие на селските райони вече позволява да се предприемат мерки, ако не го позволява в някои държави членки. След предложението Омнибус ще бъдат предприяти такива мерки, особено за беженците и за мигрантите в земеделието и в развитието на селските райони да се обръща внимание. На господин Гербранди ще кажа. Да, зная, че вие споменахте няколко отрицателни неща във връзка с околната среда. Аз се отнасям към тях добросъвестно. Да, трябва да правим повече, обаче същевременно трябва да намалим с 24% парниковите газове, които се генерират в земеделието. Искам само да ви кажа, че ние намалихме с 17% нивото на нитрати в реките. Само, че да, съгласен съм, че трябва да се прави повече. Има предложение за забрана на използването на пестициди в зоните от екологичен интерес. Никой не споменава това, поне аз не чух днес някой да го споменава. И е, ние рази... разчитаме на парламента да одобри това предложение, да одобри този проект, е, защото той е много ще допринесе за биологичното разнообразие в земеделието, в земедел... на земеделските земи. Е, както казах, е, земеделците трябва да са на наша страна. Само по този начин ще превърнем околната среда в център на земеделската политика. Нямам отговор а, за това дали има възможност да се намалят разходите. А, не знам дали правилно съм разбрал въпроса ви, но ако правилно съм го разбрал, няма отговор. Ако е технически въпросът, може би трябва да поговорим двустранно. Мисля, че въпросът беше за това да се използват по-упростени варианти за правене и изчисляване на разходите. Имаше въпрос за сертификационните органи, дали те работят добре или не. През 2015 година ние сме направили 17 проверки на сертификационни органи. Това е Генерална дирекция Агри. И мисля, че общата оценка от тези проверки е, че в момента можем да се ползваме с така ограничени гаранции за надежността на тяхната работа. Подобрения са необходими. Значи има само 65% покритие от сертификационни органи на територията на нашите държави членки. Това не е приемливо. Обаче в момента всички се учим. Държавите членки трябва да направят повече, за да изпълнят изискванията. В момента не е направено всичко, което може да се направи. Изравняването на политиката е свързано с сближаването, вътрешно и външно. Това е изключително тежка политическа тема, знаете това добре в по предишната политика си поставихме за цел да постигнем по-голямо сближаване между изтока и запада, между големи и малки страни. Зная, че дискусиите по тази тема не са прекратени, ще продължат и ще бъдат все така тежки. Обаче аз изпълнявам а, изискванията, смятам, а, вървим по пътя към изпълнение на изискванията. Аз съм се ангажирал лично да се постигне по-голяма конвергенция, по-голямо сближаване, но нека поговорим по този въпрос отново през 2017 година. Благодаря. Благодаря. Вижда се, че има много неща, които можем да научим от фармите. Един въпрос за пояснение – казахте, че няма да има пълен средносрочен преглед. Не съм много наясна с този въпрос. Преди малко колегата спомена още 5 години. Дали това означава, че няма да има пълен средносрочен преглед за да коригираме грешките от предишните периоди. Дали този аспект ще бъде включен в някакъв вид на средносрочния преглед? Господин Фониган, ако сега се направи предложение, то ще влезе в сила през 2019 година. Единствената възможност за 2017 година е регламента Омнибус. Всъщност това зависи от предложенията, които ще дойдат от Генерална дирекция Земеделие. Това са промените, но те не са пълен средносрочен преглед в който се обхващат и много други аспекти. Нашата цел е да, се, да влезат в сила някои промени до 2017 година. След това ще има, преди това ще има консултация от януари до април следващата година за, какво да, за това какво да се направи до 2020 година. Тук всъщност има елементи средства и много важни елементи политика. Докладчика. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар. Вие споменахте отговорността на законодателите. За това искам да ви уверя, че във всички дискусии за подобряване на ОСП може да разчитате на подкрепата на Комисията за бюджетен контрол. Многократно сме посочвали за, че имаме ясна представа за това какво представляват а, традиционните земеделски стопани. Много е важно да им дадем подкрепа. Те се нуждаят от тази подкрепа. Но там, където От 25 години ам, често пътувам до Дания. Там са най-високите средни плащания и процеса на концентрация и висок. Ам, Пътувал съм през различни полета, различни обработваеми земи и това беше преди. А сега, когато пътувам, виждам само насъждения от царевица и в близост заводи за производство на биогорива. Те се справят доста добре, нямат нужда от допълнителна подкрепа от фонда по земеделие, но такава дискусия бих водил и в бъдеще. Благодаря ви за размяната на мнения. Всяка година ще стигаме до такива дискусии, защото говорим за крупни суми и вие сте а, една доста важна личност. В тази връзка благодаря ви много Благодарим и за доклада от Генералната дирекция. Ще се опитаме да се запознаем и с другите документи, които изготвяте. Благодаря ви за сътрудничеството. Желаем ви всичко най-добро. Наистина беше удоволствие да бъдете тук сред нас, но все още много работа ни предстои, за да постигнем резултатите, които искаме. Подкрепяме нещата, с които се занимаваме и за това, че искате да отбележите напредък. На ваша страна сме и а, нека да не възникват а, не, недоразумения помежду ни. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Годишен доклад а, ам, свързан с а, Европейската инвестиционна банка. Докладчик е колегата Али. И господин Магдалъл, заместник-председателят, трябва да е тук, за да представи е, своя доклад. <laughs>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 digamos, So, genau. Ich ähm, würde gerne die Sitzung. И така искам да продължим с нашето заседание. Моля ви, запазете тишина. И така, добре дошъл на господин заместник председателя Макдауъл. Веднага получавате думата, ако сте готов, за да ни представите данните за 2015, свързани с ЕИБ. Моля. Uh, thank you, Chairperson. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати и членове на Комисията за бюджетен контрол. Ще представя колегата Николай Киревич, който е постоянен представител на Европейската инвестиционна банка към Европейския съюз. За мен е чест и удоволствие да говоря пред Комисията за бюджетен контрол и да докладвам какво сме направили в Европейската инвестиционна банка и Европейски инвестиционен фонд за развитие на економиката в Европейския съюз. Особено от гледна точка на доклада за годишния доклад за 2015 година. Както казах е, и миналата година, ще се опитаме, както каза нашия председател, че ще действаме срещу цикъла, за да подкрепим економическото възстановяване в Европа. Нашето финансиране, е е, нашата цела е да се подобри <clears throat> растежа заедостта и да действаме като катализатор за частни и обществени инвестиции. Нашите дейности са насочени към устойчиво и постоянно финансиране с полза за европейските граждани. Общо Европейската инвестиционна банка заедно с инвестиционния фонд финансираха общо 84 милиарда. Разбивам тази цифра на, чест, на части 19,6 милиарда за, за околна среда, 19,1 милиарда за инфраструктура, 18,7 за иновации, 28 милиарда за МСП. Общо финансирането за МСП достигна 70 милиарда. Това се отрази на 240 малки и средни предприятия, където са заети 4 1,1 милиона хора. Инвестициите във връзка с промените в климата са 20,6 милиарда. Транспорт, възобновяване на енергия, <clears throat> научни изследвания. Имаше също инвестиции <clears throat> за енергийна ефективност в училищата, болниците, сградите на фирмите, социалните сгради. Също така сериозни инвестиции в водоснавяването и комуникациите. Бих могъл да продължа с статистика. Не искам да посоча някои от най-добрите примери в нашата дейност. <clears throat> Чухте основните числа, но за тях нашата дейност продължава за да увеличим до максимум ефекта от финансирането. От 2012 година отвоихме два пъти дейността си за МСП. Последните проучвания показват, че има подобрение на банковото финансиране за МСП с ниска лихва, сравнително ниска лихва. Достъпа до финансиране има разлика между севера и юга и между старите и новите държави членки в Съюза. Нашата група ще продължи да подпомага този сектор за растеж, който е основен за заедостта, най-вече за младите хора. През 2015 година нашата група разшири сътрудничеството с комисията за реализацията на съответния мандат като например Хоризонт 2020, а също така и продуктите по програмата Косме. Подобрихме нашата програма за иновации. През 2015 година нашата група започна реализацията на ново поколение финансови инструменти за МСП. С подкрепата на Европейският фонд за стратегически инвестиции, като първите 6 схеми ще бъдат задействани до 31 декември 2020 година. Има споразумения с Испания и Малта. Очакваме 4 споразумения с, допълнително с България, Румъния, Финландия и Италия. Конкурентността и дългосрочното устойчиво развитие е основна цел. Инвестирахме 18,7 милиарда в научни изследвания и иновации. Това беше насочено към 50 частни фирми. Смятаме, че тук трябва да се подходи дългосрочно. Растежът и работните места ще дойдат единствено чрез по-добри продукти, услуги и иновационни модели. В образованието инвестирахме 1,45 милиарда в 32 образователни институции и други проекти за обучение. Както каза нашият председател Хоер, направихме сериозни стъпки към конкретни резултати. През първата част на 2015 проведохме съответните регламенти за управленските структури и успяхме да мобилизираме допълнително 315 милиарда като допълнителни инвестиции към 15 ноември 2016 година. Нашето одобрение за кредити достигна 20,5 милиарда, като общата сума е равна на 154 милиарда. Това е 49% от общата сума 315 милиарда. Това беше постигнато чрез 385 <clears throat> сделки с 27 от 28-те държави от ресурсите, <clears throat> с които разполагаме в тази чест, сме използвали 69%, <clears throat> като мобилизираме инвестиции в 27 държави членки, от които очакваме да имат полза 3776 000 МСП. Като ще времено разработваме конкретни институции, инструменти за финансиране на МСП по линия на инфраструктурата и иновациите. Като одобренията за кредитите тук се увеличават. Центъра за европейски инвестиции, и консултации, това е вторият стълб в инвестиционните планове. Обработва 290 искания които представляват някъде около две трети от това, което очакваме от частния сектор. Към днешна дата първата оценка на Европейският фонд за стратегически инвестиции показва, <clears throat> че Европейската инвестиционна банка е ангажирана с кредитирането на останалата част от Европейският фонд за стратегически инвестиции. Независимата външна оценка показва, че работим активно, за да постигнем поставените ни цели. В момента работим по преговорите с съвета. Това досие вече е подготвено. Имам предвид и реакцията на ЕИБ във връзка с миграцията. Комисията отпусна още 300 милиона евро за проекти с висока степен на ефект върху развитието. Към това можем да добавим и 500 милиона за миграцията и други дейности в Африка. След одобрението от Европейския съвет през юни ЕИБ работи <clears throat> по специфични проекти по така наречената инициатива за економическа устойност, като устойчивост, като подкрепяме държавите партньорки по линия на проблемите, които създават миграцията. Така <clears throat> ще прекъснем източниците на миграция Госпожи и господа, в заключение искам да ви уверя, че ЕИБ постига своите цели, включително за Европейският фонд за социални инвестиции, като целта ни е да увеличим броя на работните места. Ние сме банка на Европейския съюз и присъствено тук и сме готови да направим необходимото за европейското развитие. Благодаря за вниманието и очаквам вашите въпроси. Благодаря ви. Колегата Али е нашия докладчик. Има думата. You, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми е, господин е, Магдавал, господин Добилевич, е, колеги, Европейската инвестиционна банка – е, е институция, която отпуска дългосрочни заеми с нестопанска цел. Като нейната цел всъщност е европейска интеграция и социално сближаване. Банката работи е, за конкурентоспособност и дългосрочен растеж в Европейския съюз. Това е от основно значение за Европейския съюз. Заемите, отпуснати през 2016 година, стигнаха 17,5 милиарда евро, но трябва да се прецени разумността на решенията, доколко те съответстват на приоритетите, общ отражение на тези инвестиции, както и прозрачността и вътрешния контрол а, върху вземането на решения, както и тигнатите резултати. Освен а, подпомагането на економиката, ЕИБ се бори с безработицата, включително младежката. Рекордни са сумите за ново финансиране за МСП, както току-що чухме от изявлението на господин заместник председателя. Повече от 4 милиона души са се възползвали от тези мерки. Операциите на банката подпомагат новосъздадения Европейски фонд за стратегически инвестиции. В момента има сделки във всички държави членки, но има възможност за по-голяма справедливост на географското разпределение на помощта, отпускана чрез ЕФСИ, особено що се отнася до източноевропейските страни. По отношение на економическото и социалното сближаване, банката отпуска заеми в районите в неблагоприятно положение, като често се съчетава с други структури и привлича и външни инвестиции. Банката също така пряко допринася за изпълнението на политиките на Европейския съюз и утвърждаване на неговите стандарти по света чрез заеми извън територията на съюза. Тук е необходимо да спомена нормативната уредба за достъпа до информация и прозрачността. Политиката на банката през 2015 година бе преразгледана и сега е значително по-ясна информацията, както е по-ясна и нейната структура. ЕИБ е направила хармонизация на нейната система за е, оценки. В момента системата е насочена към три основни аспекта на всяка операция. Принос към целите на Европейския съюз, качество и солидност на проекта и е, технически и финансов принос. В борбата с данъчните измами и укривателство ЕИБ подпомага Европейската комисия в борбата и с неплащането на данъците. Има безпредседентни инициативи за прозрачност в данъчната сфера, обаче има твърде малък брой нормативни актове на ниво Европейски съюз и национално ниво, за да се стигне до същината на данъчната информация и плащането на данъците. Тук ще спомена инициативата за разкриване на реалните собственици. И най-сетне искам да спомена някои дейности на банката, като задам следните въпроси. Бихте ли пояснили какво се прави, за да могат управителните органи на ЕИБ да работят съобразно най-високи стандарти в трите направления отчетност, прозрачност и интегритет? Второ, Европейската инвестиционна банка може повече да подпомага европейските институции за налагане на нови стандарти за корпоративна прозрачност, а не само да се спазват закони, които са приети. Трето, Част от операциите на ЕИБ са свързани с а, използването на фондове за частни а, капитали, дружествени капитали. А, това е, трябва да се съотносе към политиката за малки и средни предприятия. Можете ли да гарантирате, че съществува необходимата система, за да не се стигне до ситуация и инвестициите на е, ЕИБ да стигат до данъчни лазици? Четвърто, въпросът е, за постигането на целта от 350 милиарда инвестиции. Е, какво е отношението ви към а, финансирането на тези проекти, които не са свързани с постигането на главните цели? И Пето, какво е мнението ви за така наречените отбранителни облигации с цел финансиране на отбраната и военните разходи? Смятате ли, че подобна дейност съответства на мандата на, Европе... на Европейската инвестиционна банка? Благодаря, председател, заместник председателят и има думата. Е, Благодаря ви, че ми давате възможност да отговоря на докладчика. Първият въпрос, който повдигнате, е свързан с ЕИБ и ам, спазването на стандартите, свързани с отчетността, интегритета и стабилността. Да, а, такива правила се прилагат и към управляващите органи. Спазват се правила, свързани с конфликта на интереси и отнасящи се до всички управителни органи. Публикувани са правилата на интернет страницата във всички органи, включени в групата на ЕИБ, се придържат към съответните стандарти. Ние не изпадаме в самодоволство, придържаме се стрикно към стандартите за прозрачност. В рамките на групата провеждаме дискусии. Това е отразено в протоколите на нашите срещи на управителния съвет. Важно е да подчертаем, че ЕИБ има двояк характер. Ние сме и европейски орган, и банка. И някои някои безпокойства бяха изразени по отношение на е Б, за това, че няма възможност за пълна прозрачност, че клиентите ни се опасяват от този факт, но така или иначе ние сме в състояние да постигнем правилния баланс. По втория въпрос, свързан с подпомагането на европейските институции, при постигане на по-високи стандарти за корпоративна прозрачност. Ще кажа няколко неща. Като европейски орган, ясно трябва да изпълняваме европейското законодателство. Но не се ограничаваме само с спазването на законодателството, отиваме и отвъд това, което се изисква от нас от правна гледна точка. Ние ам, се занимаваме с инвестиции, включени в списъка на ЕБ, които отиват отвъд правните разпоредби като а, инвестициите се проверяват а, многократно преди да бъдат финансирани. Това е прозрачен процес. Решения на правителния съвет а, се публикуват а, навременно. От 2013 насам се, изпълнява инициативата за прозрачност и постига на съответните стандарти. Политиката за прозрачност се основава на презумцията за публичност. Нито една финансова институция по света няма това ниво на публичност, което постигаме ние и ние се опитваме дори да вдигнем летвата. На трето място, нещо, което вие сказахте за фондовете за дял в капитал. Има инвестиционни фондове, разбира се, които водят до допълнителни ползи за МСП. Трябва да гарантираме обаче, че точната система е ам, е, в ход, която предотвратява създаването на нови данъчни обежища. Важно е да се подчертае, че ние имаме определен дял в тези е, фондове, е, значителен дял, за да можем да участваме в тяхното управление и държим за спазването на, критериите, свързани с интегритета, с почтеността. Има и споразумение, което се отнася до предотвратяване финансирането на тероризма, към което се придържаме с останалите финансови институции, тези за микрофинансирането. Of, of Комбинирането на капитала и менеджмента допринася за по-високо ниво на доходност. Ако инвестициите са успешни, дяловия капитал се продава от, Европ... от, ЕИБ, от ЕИБ и средствата се вливат отново в нашите фондове и се а, използват за подпомагане на нуждаещите се страни. Няма черна дупка, в която да потъват средствата и те не попадат в данъчни обежища. АИБ изпълнява и финансови операции, а, включително а, и операции, свързани с определяне на действителните собственици, като се проучват евентуални възможности за конфликт на интереси и така нататък. Понякога операциите са много сложни, обхващат много а, а, правни рамки и юрисдикции. Постоянно, системно се извършва, се извършва анализ на економическите и а, правни аспекти. Предприемат се мерки за укриване на а, избягване на а, данъците и в хода на процеса се извършват редица проверки. ЕИБ не е орган, който изема функциите на Европейския съюз. ние разчитаме на законодателните органи, за да ни предостави съответните законодателни разпоредби и правни основания, за да следим за изпълнение на данъчните разпоредби. Има общ принцип за сътрудничество и в тази връзка ЕИБ предоставя информация на всички компетентни органи, като се обхващат теми свързани с противодействие на тероризма, противодействие на укриването и избягването на а, данъците. групата на ЕИБ очаква от своите партньори да изпълняват съответното законодателство. Има и договорни споразумения, свързани с спазване на прозрачността и извършване на анализ на економическите и правни аспекти. Имаше и нещо друго, което казахте и което е свързано с тези 315 милиарда евро заложени като цел. Важно е да се а, каже, че ние а, сме на път да постигнем тази цел от 315 милиарда евро. От година и половина съществува ЕФСИ и вече има 49% изпълнение на целите. Подобряват се инвестициите. До края на 2016 година ще преминем 50, ще надвишим тези 50%, като а, ние се придържаме изцяло към разпоредбите, свързани с FC и откликваме на очакванията на заинтересованите страни. Всеки проект се опродява от независим орган. Това е съгласно регламента за FC, оценява се е, какъв е риска свързан с проекта и какво е неговото въздействие след като проекта бъде изпълнен. Ам... Оценяват се и други е, цели, заложени на европейско ниво. Оценяват е, се и сътрудничеството с банките на национално ниво. Това, което е ясно е, че операциите, одобрени от ЕИБ, нямаше да, са възможно, нямаше да е възможно, ако не, не съществуваше ЕФСИ. Около 45 милиарда е сумата, която се отпуска за операции, които съдържат известен риск. За следващата година са предвидени 20 милиарда. Има определено ниво на риск, който се поема и това няма да е възможно, ако не разполагаме с гаранциите по ЕФСИ. И на последно място. Аз ще се спра на това, което вие казахте в последния си въпрос. Е, това е свързано с ам, облигациите за отбрана. Това е възможно в рамките на сегашния мандат на банката. Вече извършваме финансови инвестиции в определени технологии, които са за употреба, както и в гражданския сектор, така и в военния сектор – ЕИБ не може да финансира инвестиции, които са изцяло за целите на отбраната. Това не отговаря на нашите критерии за пригодност. Що се отнася до проектите на ЕИБ и такива, които можем да одобряваме, ние можем да одобряваме проектно и развойна дейност е, в областта на военното въздухоплаване, макроелектрониката, микроелектрониката, ваксините, киберсигурността. Ам, има операции, които се подкрепят от ЕИБ в областта на сигурността. Всякакви други действия отвъд рамките на сегашния регламент ще представлява значителна промяна в политическата рамка на ЕИБ. Трябва да се посочи, че нашата институция се финансира от капиталовите пазари и ние разчитаме на финансиране от капиталовите а, пазари а, ежедневно. Трябва да откликнем на нуждите на нашите инвестиции при изпълнение на нашите операции. Много важни са инструментите като екологосообразните е, облигации. Това няма да е възможно, ако променим нашите критерии за пригодност, така както се предлага от някой. Ще е контрапродуктивно, ако се отделим от общия подход на останалите многонационални банки за развитие. В същото време ние искаме да използваме а, подкрепата за технологии за двойна употреба и за цивилни военни нужди. Да речем, Съветът може да поиска от ЕИБ да предостави финансова подкрепа за проекти в областта на сигурността в рамките на съществуващия мандат и в рамките на съществуващите правомощия. Ми мисля, че това е, което а, исках да кажа във връзка с въпросите зададени от докладчика. Още четирима колеги има в списъка ми. Моля ви, задайте, задавайте къси въпроси, за да получите отговори и за да можем да продължим с дневния си ред. Господин Чаковски, аз съм тук от името на господин Андрей Новаков. Той не може да е тук, но искам да прочета а, неговото становище. И разбира се, това ще е много кратко. Първо искам да поздравя представителя на ЕИБ, както и докладчика за отличната им работа и за отличните резултати и за качеството на портфолиото за предоставянето на заеми, както и за изпълнението на политиките за оценка на риска. 73 7,5 милиона евро са разходени през 2015 година от ЕИБ, от които 69,7 милиона евро и 7,5 в Европейския съюз и 7,5 из, милиона извън рамките на Европейския съюз, като тези а, средства се използвали за подобряване на инфраструктурата, за а, оказана подкрепа на МСП. Инвестициите са имали а, въздействие на а, регионално ниво, както са послужили за справяне с миграционната криза. Необходимо е да има а, аналитични годишни доклади. В, в, в сегашния доклад липсва и информация за инструмента на ЕИБ, който се използва в различните държави членки за подобряване на финансовите пазари. Искаме да видим такъв анализ на инструментите на ЕИБ дали има по-ефективен начин за МСП, за финансиране от този, който се предлага от частните финансови институти. Unfortunately, from, uh... И uh, какво може да направи по въпроса за посредниците? Има инициатива за МСП, която не дава желаните резултати, резултати необходимо да се увеличи финансовата подкрепа в тази връзка. Освен това, оценявам усилията на ЕИБ да стимулира публично-частните партньорства, като по този начин може да се увеличи нивото на дружествените инвестиции с собствени ресурси. И на последно, през 2015 година е е, по ЕФСИ са финансирани над 100 проекта на сума 7,5 е, е, милиарда евро. Всъщност през 2015 година 28,5% от инвестициите по ЕФСИ са извършени в областта на транспорта. В сравнение с комуни... комуникацията, където а, са вложени 8,5%, а, а в образованите 7,3%. Е и Б а, трябва да стимулира по-малките проекти с ам, ам, висока добавена стойност, да няма сериозен, сериозен товар за ам, счетоводните баланси на а, по-малките проекти дружества в сектора. Благодаря ви, колегата Пирински. Thank you, Madam Chair. Uh, Mr. Vice President. Благодаря, госпожо председател, господин заместник председател. Благодаря за изказването. За да бъда съвсем кратък, ще посоча само три въпроса. Един от тях е свързан с разходите за управление – от данните, с които разполагам тук, ми се струва, че разходите за управление в сравнение с процента за кредитиране, разплащане са много, са по-високи. Сравнение когато управлението е от други институции. Има предвид инструментите за развитие на селските райони. Там процента разплащане беше 43%. В сравнение с инвестициите, управлявани от други, други управители на средствата. Така че повечето разноски за управление за по-малки разплащания повдига въпроси. След това идва въпроса за политиката за сближаване. Доколкото разбирам, в доклада си за 2014-2015 година банката <clears throat> признава че има недостатъчна оценка за приоритетите за социално и економическо сближаване. Като, например, малка група държави Германия, Ирландия, Испания и Великобритания. Е, така стигаме до <clears throat> същия въпрос, който беше включен в доклада за 2014 година. И също така в резолюцията на парламента, че има неравномерно географско разпределение. Тези 6 държави са получили 35,7% от инвестициите на ЕИБ, което ясно повдига сериозен въпрос как банката допринася за намаляване на разликите между държавите в Европейския съюз. И последният ми въпрос е свързан с друг въпрос, засегнат в нашата резолюция, което беше засегнато и от името на господин Новаков. Имаме нужда от цялостен аналитичен доклад, в който да се обедини информацията от различните инфо... доклади, защото в крайна сметка, господин заместник-председател, трябва да преценим и резултатите от вашата дейност и да ги разгледаме от гледна точка на прозрачност, интегритет, контрол и така нататък. И накрая – Искаме да видим как цялата дейност на банката допринася за очакваните резултати. Ясно че, е, че банката в момента е в момента подложена на по-силен контрол от парламента, тъй като разполага с повече бюджетни средства от Европейския съюз. И затова банката трябва да даде ясни доказателства, че е наясно с този контрол и прави необходимото. Благодаря. Фрау колегин Аяла Зендо, бите. Gracias, Presidenta. Sí, eh, rápidamente quería agradecerle al señor McDowell toda la, toda la información bueno, sobre EFSI. Eh, lo... Да, благодаря за информацията. Бих искал да чуя вашето мнение за двата доклада на Сметната палата. Интересно е да разберем как реагирате на въпросите и проблемите, които са залегнали в тези доклади. От гледна точка на вашата дейност в Испания. Виждам, че голям брой тези проекти отиват за Испания. Ясно е, че Испания извлича ползи от е, вашето финансиране и ние сме добър клиент. Но, ако погледнете кредитите и бенефициерите, ще видите, че те са насочени главно към някои фирми, които в някои случаи са държавна собственост, е, а има и банки. За някои от тези случаи има подозрения за измами. Има някои държави, като например във Франция, където, зная, се създават форми за кредитиране, като се работи с региони. Така че искам да ви попитам какъв е проблема в Испания. Какво пречи на районите и градовете в Испания да сключат такива споразумения с ЕИБ. Може би ще кажете, че това не се разрешава от финансовото министерство. Но след като са включени банки, които са спасени от държавата, мисля, че е възможно да включим и регионите. Добре е тези банки да работят успоредно с някои от тези региони, които споменах. Дали вашата банка може да, да работи в средносрочен и дългосрочен план с регионите в Испания и градовете там? Тъй като за тях има някои ограничения от гледна точка на нашето финансово министерство. Мисля, че това трябва да се поясни. Има някои споразумения с Deutsche Bank в Испания, Португалия. Дали тези споразумения са сключени между вас и тях отделно? А като Става дума за дългосрочното кредитиране за Великобритания. Дали отчитате рисковете, които могат да възникнат, като се промени ситуацията? И аз имам два въпроса. По какъв начин са повлияни постоянните щатни места в банката, като се имат предвид новите дейности на ЕБ? Може ли да ни дадете данница за 2014-2015 година? Благодаря за документите, които са много съдържателни. Документът, свързан с измамите, занимах се с него. Отбелязвате повишаване на броя на измамите. По-горе се казва 44, по-долу 50. Искам да знам кои страни са обхванати. Ще е добре да знам и кои проекти са засегнати, а и кои страни, за да можем да проследим развитието на нещата, дали има някакви последващи действия. Това са а, случаи, които са предоставени на прокуратурата и е добре да знаем какво се е случило по-нататък. Uh, thank you very much, Chairperson, uh, and thank you uh, for the questions. Um, Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за въпросите, които ми бяха зададени. Този въпрос за реперите за разходите за малките и средните предприятия. Питате ме за информация, която трудно се извлича, особено от частния сектор. Нашите контрагенти теглят средства от, инвестицион... Е, от Европейската инвестиционна банка, когато виждат е, в тези действия съществена е, финансова изгода. Те са достатъчно интелигентни и те ни казват, че ползата от финансирането на ЕИБ не се състои само в ниските лихвени проценти. Те са много конкурентни. И разбира се, когато даваме заеми, наши посредници са банките. Като ние изискваме е, те да пропуснат към малките и средните предприятия е, голяма част от финансовите ползи. Значи, е, ниските лихвени проценти не са единствената полза. Падежите също са много по-дълги, отколкото падежите, за които отпускат заеми търговските банки. Така че ние е, не бихме могли да се конкурираме с частния сектор единствено по лихвени проценти. И други фактори ни правят много привлекателни. Имаше въпрос. Тоест, допускане, че инициативата за малките и средните предприятия се нуждае от повече финансова подкрепа. Ами това е въпрос, който е в ръцете на парламента, съвета и комисията. Доколкото зная, има е, разширяване така на приложното поле е, ние сме готови да изиграем своята роля, но за тази цел трябва да има бюджетна подкрепа, е, а това е от компетентността на бюджетните органи. Мисля също, че имаше е, предложение да се работи повече за по-малките по мащаб проекти, да, а не да се подкрепят само големи инфраструктурни проекти. Това е, е Бележка към комисията. Това е нещо, което трябва да се вземе предвид в ЕФСИ. Ние е, сме слезли значително надолу в нивото. Понеже се занимаваме вече с по-малки контрагенти и по-малки проекти, отколкото традиционно се занимаваме в ЕИБ, и това става чрез ЕФСИ, вече натрупахме много по-голям опит. Обаче, наистина, размера на отпусканите заеми значително е намалял. Средният размер на заемите значително е намалял, именно поради мащабите на контрагентите. Беше зададен въпрос за е, разходите, които прави ЕИБ и връзката между тези разходи и коефициента на разплащанията. Бих искал да поговоря с вас по този въпрос двустранно, за да видим с какви данни разполагате и какъв е техния източник. Бих навел следния довод – RDF не е непременно е, това, с което трябва да се сравнява Европейската инвестиционна банка. Ние не трябва да се спом... сравняваме с Фонда за регионално развитие, а с другите многостранни банки за развитие. Е, е, мисля, че нашите разходи за дейността ни са много конкурентни. Ние изцяло се финансираме от дейността си. и се справяме с това много по-добре от повечето други е, многостранни е, е, банки за развитие. Кривата на нашите разходи се движи много положително през последните 7 години. И, както казах, покриваме разходите си от операциите си, но може би трябва да поговорим двустранно по този въпрос и разбира се, ще взема отношение към информацията, която вие конкретно ми покажете. Може би и колегата ще иска да вземе отношение по този въпрос. Вие споменахте географското разпределение и географския обхват. Важно е да се каже, че ако говорите само за чисти обеми, естествено, обемът клони към по-големите страни, обемът на отпуснатите заемни средства. Обаче, ако използвате като метрична система, а, отпуснатите заеми на глава от населението или отпуснатите заеми като дял от БВП, ще се види, че е, несъразмерно предоставяме заеми всъщност на по-слабите економически страни в Европа. Например, ще ви дам една-две статистически данни. Експозицията на ЕИБ в страни като Кипър, Словения, Португалия, Унгария, Полша, Гърция през 2015 година е над 9% от брутния вътрешен продукт на тези страни, а средното за Съюза е 3%. Ако основата ни е, е делът на глава от населението в Словения, Словакия, Гърция е, и е, Латвия, отпуснаканите заеми са по-високи отново от средното за Съюза. Тоест, зависи с каква мерна система използвате. И ние, разбира се, се стремим да отчитаме това как географски се разпределят нашите заеми. Това е валиден пункт. По въпроса за нашето отчитане, ефективността а, на отражението на нашите средства. В крайна сметка ние към това се стреми. Имаме всяка година много подробен оперативен план, който се одобрява от нашия съвет на директорите и ние се отчитаме по него. Като отчитането е много интензивен процес, който включва много сериозна дискусия за това операцията до какво отражение е довела. Ние сме, сме много отговорни към това да постигнем резултати съобразно целите на банката. Защото целите са заложени в оперативния план от съвета на директорите. Но пак готов съм да споделя допълнителна информация за този процес – като и оперативните планове в определен вариант се обнародват на веб страницата ни. Имаше въпрос за операциите ни в Испания. Нека се допитам до колегите, може би колегите от Бюро Испания, по конкретния въпрос, който вие поставихте за това какво може да се направи допълнително за сътрудничество с общинските органи, регионалните органи. Мога да кажа само, че Напоследък много интересни операции се финансират чрез ЕИБ в сътрудничество с различни общински органи в испански градове, например за изграждане на жилища, домове за социално слаби лица. Така че тук има силно сътрудничество с ЕИБ и общинските органи. Не мисля, че тук има някакъв проблем, който проистича от политиката но вероятно е, е възможно да почерпим опит от ставащото в някои други страни. Разбира се, готов съм да ви предложа допълнителни подробности. Беше зададен въпроса за Брекзит. В момента Великобритания, разбира се, е член на Европейския съюз и остава акционер на Европейската инвестиционна банка. Договорите задължават акционерите да бъдат и членове на Европейския съюз. Следователно, ако Великобритания в някакъв бъдещ момент престане да бъде член на Европейския съюз и правилата останат непроменени, тя ще трябва да напусне банката в качеството си на акционер. Що се отнася до това, какви ще са бъдещите отношения между Великобритания след и излизането и, и ЕИБ, това е въпрос, по който ще договарят преговарящите. Е, ние няма да участваме в преговорите, но ще е, съветваме участващите в тях европейски органи в хода на преговорите е, с оглед на последиците от това, което се договаря за функционирането на банката. В близко бъдеще Великобритания запазва всичките си права и задължения като акционер на банката. И разбира се, това включва и правото различни проекти от Великобритания да получават финансиране от нас. И най-сетне, госпожо председател, в отговор на вашия въпрос. Можем да ви дадем цифрите, е, за които помолихте. Но да, права сте, тук се отбелязва увеличение, което е, личи и от оперативните планове на банката. Те са предпоставка за него и също така предпоставка са изискванията на ЕСИ. Тук са необходими значителни ресурси от страна на банката, за да можем да изпълним изискванията. Uh, По отношение на измамата, готови сме да дадем допълнителна информация. Николай мисля, че има също какво да каже. Благодаря. Е, Благодаря, господин заместник председател, госпожо председател. Искам да взема отношение към измамите. Информацията е публична и е на веб страницата. Не разполагам с нея в момента, но можем да ви я изпратим. Тя така или иначе е на веб страницата. Нищо не се опитваме да скрием. За служителите. Служителите на банката се увеличиха през последните няколко години е, с по 10% годишно. Обаче важно е да се знае, че ние и имаме е, само срочни договори. От една до пет години е срокът на договорите, които сключваме с нашите служители. Няма значение дали работят е, за ЕФСИ или е, за някоя друга цел. Просто няма, не се назначават служители на постоянно работно, на постоянен трудов договор. По отношение на въпроса на господин Пирински, трябва да се види какво се сравнява. Ако ние трябва да разработим финансовия инструмент и след това да го управляваме. С кого ще се сравняваме? Мога да ви уверя, че разработването на нов финансов инструмент е скъпо начинание. И мисля, че ако искате допълнителни разяснения, трябва да има допълнителни дискусии, за да навлезем в същината на този проблем. Искам да ви обърна внимание и на нещо друго. Беше зададен няколко пъти един и същи въпрос е, за е, това Комитетът на регионите как се отнася към ежегодния е, доклад на Европейската инвестиционна банка, защото Комитетът на регионите прави оценка на това, което се прави в България, Румъния и Испания. Това становище трябва да го прочетете, защото се прави много сериозна оценка на инициативата. Аз настоявам на повече информация. Вижте, това е доклад за дейността във връзка с борбата с измамите. Е, необходима е повече информация. Няма информация за отделните държави членки, за това какви са в отделните държави членки и установените случаи на измама и какви действия са предприяти следствие на това. Благодаря. Генерална дирекция е, финанси на комисията е представена. Господин Ласло Чато, искате ли да вземете отношение? Благодаря, госпожо председател. Заместник председателя всичко каза. Не мисля, че мога да добавя нещо. Няма смисъл да вземам думата, защото вие имате все още две точки в дневния си ред. Значи нямате какво да добавите. Благодаря. В такъв случай приключваме работата по тези, тази точка. Благодаря за вашето участие в разговора. На 9 януари ще ни бъде представен проект от доклада и ще до 31 януари могат да бъдат внасяни изменения и през март отново ще занимаем с темата. Иска ли докладчикът да допълни нещо? Uh, благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че най-напред благодаря на господин заместник председателя за подробните отговори, които даде. Но мисля, че ще бъде добре с оглед на дискусията тук, да се укрепят вашите връзки с Европейския парламент. Мисля, че и двете страни могат да извлекат полза от тези по-разширени връзки. Искам да благодаря на колегите за тяхното участие. Мисля, че всички въпроси, които бяха поставени, по някакъв начин ще намерят отражение в доклада. И накрая, като се има предвид ролята на Европейската инвестиционна банка, а именно финансиране на широк спектър от дейности в Европейския съюз и извън него. И значението на това финансиране за економическия растеж за нас е много важно тази институция да извършва дейността си съобразно възможно най-високи стандарти Добре да се получат а, отговори на въпросите, които бяха а, поставени. И а, така комисията ще може да убеди парламента, че банката работи законосъобразно, правилно и нейното съществуване е от голяма полза за европейските граждани. Благодаря много за това, което допринесохте към работата по моя доклад. Благодаря ви. Благодаря ви за дискусията, която проведохте с нас. Преминаваме към 14 точка. Специален доклад номер 22 от 2016 на Европейската сметна палата. Слобожавам отговорност във връзка с изпълнение на бюджет с 2016. Програми не ЕС за подпомагане извеждането експлуатация на ядрени сражения в Литва, България и Словакия. Извършваме посещения вече в тези страни. Занимахме се с проблемите в отделните държави членки. Сега имаме специален доклад на Сметната палата, втори подред. имаме представител на Сметната палата. Добре е дошъл. Господин Маринеско е докладчик от наша страна. Моля, представител на Сметната палата има думата да представи своя доклад. Thank you, Chair, Rapporteur and members for the opportunity Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, депутати. Искам да докладвам за посещението в Словения, България и Словакия. Тук сме заедно с колегата, който е аудитор. Подготвил съм някои позитиви, Ще опиша проверката, констатациите, препоръките. Първото за отварянето и извеждането от експлоатация на съветските реактори беше условия за тяхното присъединяване. В Литва имаше сериозни предизвикателства като малка държава без собствена енергетика и извеждането в, от експлуатация на два реактора от типа Чернобил. Европейския съюз реши да осигури финансова подкрепа за трите държави така че до 2020 година ще отпуснем някъде около 2 милиарда евро, като половината отиват в Литва. Не сме проучвали спазването на законодателството, търговете и безопасността не сме правили заключения за доставката на енергия в Европейския съюз. Няма да навлизам в подробности. Аз самия бях в централите в Литва, в България и се срещнах с съответните служители. Бях и в геологичният резервуар в Финландия беше установено по-низко ниво на радиация, но има сериозни предизвикателства за работата, където радиацията е висока, като например разглобяването на самите реактори. И от тук определихме, че специалните програми на Европейския съюз не са дали достатъчно стимули за своевременно извеждане от експлоатация. Всъщност, целите поставени от комисията за окончателно затваряне са изпълнени. През юли 2016 година прегледахме и блоковете 3 четвърти в България – Има доста забавяния по доста, не, много инфраструктурни проекти, особено в Литва. Крайната дата беше преместена с 9 години в бъдещето до 2029 година. На този диапозитив виждате примери за големи проекти и забавяния в трите държави членки – в момента решенията за изразходването на ядрено гориво са все още на концептуално развитие. В Литва от 2011 година се е увеличил разликата между разходите за известен от експлоатация и това, което финансираме ние. Средствата от националните бюджети са ограничени и служителите са малко. В плановете за, експло... за извещане от експлуатацията не се включват разходите за обезвреждане на изразходваното гориво, ядрено гориво. На първия ред виждате 5,7 за един реактор. На втория ред виждате какво се добавя, ако се добави и изразходването на отчитането на изразходването гориво. Всъщност оценката на комисията за финансирането на тези дейности е, беше, тя е предварителна, но беше недостатъчна. Бъдещите разходи за допълнителната дейност не са включени така. Губим прозрачност и няма възможност за планиране от съответните органи. Комисията отгоре на нашия е, доклад, като каза, че през октомври и до края на 2016 година <clears throat> ще очакваме оценки във връзка с препоръките. С четири препоръки. Първо, втората ни препоръка е за окончателното изсещане от употреба. Всъщност комисията трябва заедно с съответните държави членки да проучи възможностите за, за решения за отработеното ядрено гориво и добре е комисията да включи разходите за тази дейност в доклада си пред парламента, като се спазват изискванията на директивата за радиоактивен отпадък. Добре е комисията заедно с държавите членки да подготви съответните разчети и финансови планове. След това трите държави членки трябва да признаят своята роля и да са готови да използват и национални фондове за извеждане от експлоатация като имаме предвид ограниченията в сегашния период на финансиране. Добре, в сегашният финансов период до 2020 година с решение на комисията, решение на комисията да се уточнят кои проекти конкретно ще бъде изцяло финансиране от Европейския съюз. И накрая трябва да има специални програми за извеждане от експлоатация. Тези програми след 2020 година трябва да бъдат прекратени като действие. Ако се установи нужда от допълнително финансиране, новото финансиране от комисията трябва да включи подходящи стимули и да бъде ограничено във времето и да включва достатъчно съфинансиране от държавите членки. Добре е да се помисли за разширяване на достъпа до структурните фондове, за да се включи извеждането експлуатация и по тяхна линия. Радваме се, че комисията прие повече от нашите препоръки. Две от тях бяха изцяло прияти, две само частично. Благодаря, колеги. Благодаря. Сега не знам дали трябва да се разплача или да не направя нищо, но по-скоро ми се плаче, като видим, че е, се предвижда забавяне на проектите с до 10 години. Докладчикът има думата. Благодаря, госпожо председател. Не се изнервяте, много ви моля. Познаваме ви много добре. Не дейте. И все пак е, вече сме към края на заседанието ни. Историята е много дълга. Като заложената цел беше много добра, беше справедливо да се окаже помощ на тези три държави членки, за да а, изведат от експлоатация своите а, атомни електроцентрали и да ем, се занимаят с демонтирането на ядрените реактори. Но в хода на годините се оказа май, че този подход не е бил най-правилният. Има и други доклади, които съм изготвил в миналото. Тази програма не се оказа а, водещата програма, чрез която можеше да се, да, може да се управлява всичко. Комисията слага всичко в ръцете на Европейската банка за, раз... за развитие и а, след това се казва да, държавите членки, банката дава средства на държавите членки, те трябва да се занимаят с извеждането експлоатация на тези реактори. И нека да кажем, че им винаги има е, извинения. Не можем да установим какъв е точно е, проблема, но е, всеки знае по какъв начин са изградени тези реактори. Е, наясно сме точно какво се съдържа в тях и какво може да се очаква от тях в бъдеще. Средствата са изразходени участи за самата мрежа. Това е предвидено и в предприсъединителните договори, но прекалено много средства в сравнение с тези за извеждане от употреба. Атомната електроцентрала в Литва не беше затворена за много дълъг период от време. Тази АЕЦ получи много средства в сравнение с другите. АЕЦ не е на същото ниво, оперативно ниво. Има много доклади, свързани с тръжните процедури, с отделните дейности, Голям проблем в Литва беше и а, самия изпълнител. Много проблеми имаше там. Смятам, че доклада на Сметната палата е много добър. Такъв е какъвто го искаме и от какъвто имаме нужда. Сега Наистина се говори за ефективността на действията и какви са резултатите. Това е нещо много добро. заключенията на Сметната палата ги чухте и вие самите. ако трябва да съм искрен, тези препоръки ги направих преди няколко години. Не знам защо всяка АЕЦ е обявила тръжна процедура за модел за съхраняване на ам, отпадъците. Може да се използва един същи модел в, а, и в трите АЕЦ, за да се спестят средства. Защо, да не се, защо не се използва един и същи консултант, пак за да се спестят средства? Така, това е препоръка, която си стои от много време. Е, искам комисията да ни каже какъв е плана за действие и съвместно с държавите членки да се определи какъв е, е статуса на е, отпадъците от е, тези ядрени реактори. Е, е, и нещо искам да кажа на Сметната палата. В, друг, в следващия доклад да се постави фокус върху всяка АЕЦ, всяка да бъде анализирана с положителните си отрицателни страни. Може би това ще е по-добре. Помолих Сметната палата първоначално да извърши оценка, защото Словакия беше поискано това. Поисках и ам, от банката, Европейската банка за а, развитие, да ни предостави информация. Сроковете според мен са достатъчно дълги. От друга страна, това, което е посочено в предприсъединителните договори, не е достатъчно ясно. Дават се много възможности. И а, преди да предприемем действия, ни е нужна ясна оценка какво се е случило с, този, с тези средства и какви резултати са постигнати вследствие на тяхното разходване. Благодаря ви. Петима колеги искат да вземат думата и ако всеки говори по 5 минути, няма да имаме възможност да дадем думата на комисията. Господин Явор е първи. Моля ви да бъдете по-кратки. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да съм кратък. Тъй, това не е лесно, защото темата е доста интересна, доста важна. Засяга се в точния момент. Благодарим за доклада на Сметната палата. Наскоро посетих АЕЦ Игналина в Литва и съм наясно с проектите. Искам да кажа, че ядрената политика като цяло не зачита принципа за замърсителят плаща. Това е проблем на целият ядрен сектор по света и най-вече, що се отнася до извеждането от експлоатация. Има вече натрупан опит и а, в европейски и глобален мащаб Както стана ясно, нито един от проектите не е приключен. Разходите за извеждане от употреба, както се вижда, са доста подценени. Оценките не включват всички разходи, които се появяват по време на извеждането от употреба. С тези проекти възникват допълнителни проблеми за Словакия, Литва и България. Там не са създадени достатъчни стимули за ефективно извеждане на, а, от употреба и то на временното извеждане от употреба. Проектите включват разходването на европейски средства, но това не е станало по най-ефективен начин а, разходването на средствата е ставало по непрозначен, по непрозрачен начин. Това също поражда известно безпокойство. Нещата трябва да се променят. ядрената политика не може да е изключение от правилото, свързано с публичното финансиране. 7А е препоръка от а, Сметната палата, която аз подкрепям, а именно да се приканят държавите членки да предприемат действия за решаване на проблема. И има предложение от дълго време, свързано а, с. А, местата за съхранение на отработеното гориво и а, другите отпадъци. И на последно място Заключенията от докладите на Сметната палата ще бъдат взети предвид. Много насериозно трябва да бъдат взети предвид и от комисията. трябва да се предприемат спешни мерки за създаване на еднакви правила за всички АЕЦ. Не трябва да има изключения за АЕЦ в ядрения сектор също трябва да се поемат разходите за замърсяването. В ядрения сектор също трябва да действат пазарните правила, което в момента не е така и това се представлява проблем. Колегата Пош, госпожо председател, господин докладчик, уважаеми дами и господа, благодарим на доклада на Сметната палата, който обхваща тази така сложна тема. Има трябва да кажа, че господин Маринеско с право подчерта, че е отбелязан различен напредък в отделните държави членки, що се отнася до действията за извеждането потреба. Има нужда от по-добре дефиниран, по-добро дефиниране на бъдещия подход – отношение на тези АЕЦ. Предвижда се затварянето на тези АЕЦ и последващото разглобяване на ядрените реактори. Това е свързано с значител, значителен финансов и економически товар за трите засегнати държави членки. Нашата цел е да се гарантира, че процесът ще бъде приключен възможно най-бързо и европейските средства се разходват ефективно и то по оправдан начин не се препоръчва да се а, удължи помощта за извеждане от употреба. Господин Маринеско предлага след 2020 програмите за извеждане потреба да бъдат прекъснати. Това е включено в доклада, но аз не подкрепям тази му част изцяло. А, няма как да предоставим празен чек за периода след 2020 година. Комисията винаги е стимулирала държавите член, членки да предприемат най-ефективните мерки. Не трябва да казваме не, без да вземем предвид технологичните предизвикателства, които са неимоверни. трябва да насърчим комисията да изготви анализ на бъдещите нужди и а, да се предвиди бъдеща помощ, която е незаменима. Необходимо е да има реалистичен сценарий за следващия финансов период за след 2020 година. Из, има пропуски в финансирането за извеждане от употреба, но може да се извърши оптимизация на разходите в държавите членки. Те трябва да бъдат а, насърчени да. А, ускорят извеждането употреба по време на бъдещите ни дискусии. Колегата Волга на е следващият. Uh, uh, Благодаря. Благодаря на докладчика за неговия доклад. Благодаря и на Сметната палата за прекрасния и доклад. Мисля, че според мен е важно следното. Разбираме, че при присъединяването съответните страни разчитаха на помощ за извеждане от експлоатация на тези АЕЦ. Те искат да гарантират безопасността на своите граждани, но пък ние искаме да гарантираме безопасността на всички европейски граждани в процеса на извеждане от експлоатация. Както каза Сметната палата, има някои проблеми. Растат разходите, има забавения в проектите. Така че Въпросът е как да постигнем баланс между финансирането и а, неотстъплението от а, изискванията за сигурност. Трябва а, да задам следните въпроси. Първият е към Сметната палата, а може би и към докладчика. А именно а, спирането на финансирането през 2020 година. А, дали се е смятало, че или се смята, че проектите ще бъдат приключени или почти приключени към 2020, или защото през 2020 ще започне нова многогодишна финансова рамка. За това ли сте избрали 2020 година? Може би трябва да се помисли за това, ако спре финансирането през 2020, как да се осигури поне някакво финансиране, за да може експлуата... извеждането от експлуатация да приключи безопасно. Също така има въпрос към комисията. Не много, един. Имаше някои доклади, в които те даваха обещания. Например, обещаха, че в края на октомври ще направят оценка на така наречените предварителни условия – и също така, че до края на декември ще направят анализ на вариантите, които са избрали въпросните държави членки за изхвърляне, оползотворяване, рециклиране и прочие на отпадъците. Това са въпросите ми към комисията. Дали ще ни даде тази информация, която е обещала. Колегата Пирински. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда максимално лаконичен. Три пункта на основата на информация от българските компетентни органи. Първо, притеснителен е този въпрос, който тревожи и вас за закъсненията. Да, закъснение има, но българската страна се е ангажирала да съкрати срока за окончателно извеждане от експлоатация е, от 2035 на 2030 година. Това не е само пожелателно мислене, а е сериозен ангажимент, е, който се смята за напълно реалистичен, поне в настоящия момент. От гледна точка на преценката на времето, което е необходимо за тази цел. Второто, което ще кажа, е за препоръката да се разшири националния принос към финансирането на тази дейност. В момента България покрива около 30% от тези разходи, а препоръката е този дял да бъде увеличен. Едва ли България ще може да поеме такова увеличение. И най-сетне препоръката е, за прекратяване на финансирането към 2020 година. Мисля, че това заключение не можем да го приветстваме сега, преждевременно е. Господин Маринеско се спира на различни въпроси – координация, управление, рационализиране на разходите. Спирането на помощта, т.е. на съвместното финансиране, категорично ще създаде трудности за трите страни. Господин Пош спомена това. Ще създаде големи финансови затруднения. За съжаление, то ще бъде злощастен знак за това, че Европейският съюз просто вдига ръце от една много предизвикателна и в известен смисъл уникална драма. Да, както знаем, много трудно е това, което се прави и за това сега ще дам думата на човека, който идва от най-тежкото място, господин Балчитис от Литва. Нямам превод и за това ще говоря много кратко. Да, колегата каза, че темата е много сложна и уникална. Ако погледнете Европейската карта като цяло, наистина тези процеси са уникални. Е, искам да приветствам господин представителя на Сметната палата, на колегата Маринеско. Помня предишните си дискусии с него. Е, много добри предложения са направени, но не мога да се съглася с някои от тях съвсем естествено. Тъй като това би било нарушение на условията за присъединяване към Европейския съюз, ако говорим за, за Литва конкретно. Както знаете, Протокола за затваряне на нашата ЕЕЦ е протокол 4 към присъединителния договор. той е с по-различно съдържание от съответните протоколи за България и Румън и, извинете, Словения. Що се отнася до прекратяването на съфинансирането от 2020 година, не съм съгласен. Мисля, че това ще бъде грешка. Documents we can adopt this uh, financial, uh, how to say, uh, not supportive. Не мога да се съглася с това да не се подпомагат финансово тези страни, защото финансовата помощ ще спре в такъв случай, но ще продължат да съществуват проблемите в страните. Най-голямата опасност е отработеното ядрено гориво, кое... а това е голяма опасност не само за държавите в нашия регион и техните граждани, а и въобще за цялата източна част на Европа. мисля, че трябва да бъде редефинирана ролята на комисията в бъдеще. Комисията трябва да стане по-видима и трябва да има по-широко участие в техническото съдействие, в техническите процеси. The issues will be raised in the future защото в процеса на е, извеждане от експлоатация и те първа ще възникват проблеми. И то не само в България, Литва и е, Словения, а и в други държави членки, Германия, Великобритания и други държави, където също предстои ядрени мощности да се извеждат от експлоатация. Това са моите бележки. Комисията се надявам да подкрепи моите бележки, е, когато обсъждаме този документ. Бъдеще имам предвид нашата комисия да подкрепи моите бележки. Благодаря. По време на този дебат всеки знае какво мисли другия. Толкова често обсъжда този въпрос, че вече няма никакви изненади. Господин Томас, заместник генерален, генерален директор, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Извинете ме. Пропуснах колегата господин Целер. Значи първо господин Целер ще се изкаже, а след това вие ще получите думата незабавно. Благодаря, госпожо председател. Аз бях в делегацията, която посети Козлодуй. Проектът, е, който беше описан като прекрасен, а, на място не ми се стори точно такъв. Не искам да мисля какво е положението в Словакия и Литва. накратко казано, парите ги няма. Ам, проектите продължават толкова дълго, колкото и а, разпадането на самото ядрено гориво. Това, което липсва в държавите членки, е, са компенсаторни средства да има други е, мерки, свързани с е, енергетиката, с предоставяне на други източници на енергия. Тогава поискахме от 650 служители, в предприятието да ни бъде предоставена информация за тяхната дейност. Това не е направено и до ден днешен. Относно а, временното съхраняване на горивните елементи, беше ни казано, че за 50 милиона са прехвърлени в Русия. Това е временно решение. Е, не знам дали тук се говориш за еднократно плащане или не. Нещо друго. Всички а, изразяват а, своето съжаление че а, те трябва да се затворят тези АЕЦ, защото по този начин ще има големи загуби на енергия на... и а, има желание за повторното активиране на тези АЕЦ. В Козлодуй говорим за 4 реактора. И а, така, когато се финансират тези проекти само с външни средства, дали ще се стигне до ускоряване на процесите и дали въобще трябва да продължаваме да плащаме ние или проекта трябва да бъде подплатен и с вътрешни средства. Ето сега вече имате думата. Uh, Благодаря много, госпожо председател. Мисля, че докладът излиза своевременно. Прекрасно бе сътрудничеството ни с Сметната палата и нейния екип. Своевременно се появява докладът, тъй като са минали две години от многогодишната финансова рамка преди средносрочния преглед и точно сега е редно да се препоръчат корективни действия. През 2014 година имаше решение на съвета за тези две програми, като сумите бяха значително завишени в сравнение с предложеното от комисията – по пунктовете, които бяха изброени от членовете на парламента. И изпълнението на предварителните условия е на лице. Информацията за това е изпратена миналата седмица до вашата комисия. Всъщност, плановете за извеждане от експлуатация са пълни, изчерпателни. Като цяло мерките са подходящи и е, финансовите пакети в е, сегашния бюджет е, са годни да постигнат целта. Тоест няма финансова дупка. Като Предварителните условия и тяхното наличие са преценени и от вътрешни и от външни оценители. И двамата са потвърдили това. Изпратили са информацията си в края на октомври и тя е предадена на държавите членки, за които говорим и на вашата комисия. Що се отнася до бъдещето? Опитваме се от гледна точка на комисията да разширим прозрачността за това как върви работата по извеждането от експлоатацията. Вече сме представили два ежегодни доклада на парламента и на съвета за постигнатия напредък. Третия доклад скоро ще бъде факт. Той е, ще е, отрази точно въпросите, които зададе господин Маринеско. Докъде сме стигнали, например, е, с изхвърлянето на горивото и други подобни. Тук сме на една вълна, що се отнася до препоръките. В нашия подход ние акцентираме в този период и в този програмен период на без, ядрената безопасност. Това е първостепенен приоритет. Можем да кажем, че съобразно реперите вече процесът на извеждане от експлоатация е необратим. Тоест, економически нерентабилно е да се помисли за връщане на реакторите към експлоатация. По отношение на е, АЕЦ в Словения и България, до края на 2020 година процесите на извеждане на експлоатация е, ще са е, стигнали такъв етап, е, че притесненията за безопасността ще са просто второстепенни. Ние работим за това да няма към 2020 година никакви оставащи проблеми за радиационната безопасност. В случая сигналина. Важен жалон бе постигнат през юли месец, точно след като ние обнародвахме доклада си. И за това вече има пълно извеждане на отработеното гориво от е, елементите на реакторите, като през септември започна процеса е, на освобождаване на горивото. Е, вече не се зарежда гориво. Е, мисля, че напредъкът е решаващ, е, като и прозрачността е много висока. Също така, Има препоръки във връзка с увеличаването на съфинансирането. Съфинансирането трябва да се увеличи на 15% е, в Литва. По-голямо трябва да стане то за другите държави членки. Обаче приехме препоръките и в рамките на средносрочния преглед ще изработим конкретни насоки. Трябва да кажа, че вече държавите членки, за които говорим, реагираха много положително. За да се повиши чувството за отговорност, господин Маринеско каза, че няма много ясна картина на линията на отговорността. В Словакия е създадена национална агенция, където ще има повече съфинансиране от националния бюджет и широко участие от този орган в процеса на извеждане на експлуатация. Що се отнася до ситуацията след 2020 година, рано още да говорим, правим оценка на въздействието за както правим това за всички свои предложения. И е, последно съображение, което е допълнително, то е свързано с е, някои от препоръките на палатата и някои от коментарите на господин Явор. Трябва да преценяваме ситуацията на тези страни на фона на новата ни уредба и политика за управление на радиоактивните отпадъци в целия съюз. Приели сме нови нормативни актове, които влязоха в сила след Фукушима. Сега абсолютно ново е законодателството във всяка държава членка. Има национални програми, национални планове, които бяха изпратени миналата година на комисията. И вашия парламент по-рано през годината видя нашия доклад за националните програми и отчети за управлението на отпадъците, генерирани чрез извеждането от експлоатация. Е, за първ път е, комисията ще е, публикува инвентар на всички радиоактивни отпадъци от работено ядрено гориво в общността и ще направи доклад за това, доколко пълни и изчерпателни са политиките на държавите членки в тази насока. Тоест, така ще изработим една рамка, с оглед на която след това през 2018 година, след подходящи проучвания за регионални или други решения, ще направим и конкретни препоръки. Това са препоръки, които ние сме е, възприели. Благодаря за дискусиите, за препоръките, които отправяте към нас. Ние пряко сме засегнати от препоръките ви за финансовото, финансовото управление на проектите, но се стремим да играем конструктивна роля и във всички дискусии във връзка с препоръки, които да бъдат дадени към засегнатите държави членки. Господин Оуен, искате ли да вземете думата още веднъж? Благодаря, госпожо председател. Накратко искам да благодаря на това, че толкова много парламентаристи участваха в тази положителна дискусия и че дадоха такъв положителен отзив за работата ни по тази тежка тема. Особено удоволствие за мен е работата с господин Маринеско, който има огромен опит в тази сфера и е направил някои изключително добри е, препоръки и заключения. Той спомена ролята на националните върховни одитни институции най-тежкият от тези случаи е Литва – и Националната върховна аудитна институция неодавна призова новото литовско правителство да намери повече вътрешни средства, така че там няма бягство от проблема, а напротив, хората се обръщат с лице към него и това може само да се приветства. По различни начини, в различни изказвания на господин Вон, на господин Пирински и разбира се на господин Балчитис, изникна е, мнение за нашата препоръка 5. Е, това не е въпрос, който може да реши Сметната палата. Тук е, Европейската комисия ще направи предложение и вие сте тези, които ще вземете решение. Но искам да поясня отново в какво се изразява препоръка 5. За нас е ясно, че е, механизмът за целенасочено финансиране не дава резултати и трябва да бъде прекратен през 2020 година. Това не означава, че трябва да спрат парите нали, в крайна сметка може е, държавите членки да не са в състояние да се справят без пари от общността след 2020 година. Но ясно е, че е, след 2020 поне една държава членка ще има нужда от средства от Европейския съюз, може би и други, но трябва този механизъм да бъде ограничен във времето, да бъде обословен от изрично съфинансиране от страна на държавите членки. И според нас един от начините да се постигне това е да се помисли за достъп за тези цели от страна на една или повече държави членки до структурните фондове. Защото структурните фондове имат голям опит с това да се постига по-ефикасно и навременно изпълнение на проектите чрез по-широко ангажиране на бенефициерите. Благодаря ви и за това, че ми дадохте възможност да поясня препоръка номер 5 всъщност. Благодаря ви, че ми изслушахте. <coughs> Thank you, President. И така, докладчикът. Последни думи. Благодаря, госпожо председател. Както виждате, Говорим много за това, защо да спре съфинансирането от Европейския съюз през 2020 година. Аз мисля, че трябва повече да говорим за това, как абсолютно ефикасно да се изразходват средствата, с които разполагаме в момента. За това обаче не говорихме толкова някои от колегите си, тръгнахте, си тръгнаха. Моят отговор на въпроса защо да спре съфинансирането през 2020 година е следният. Комисията току-що каза, проектите са включени в програма и парите са достатъчни. В момента прогнозите че финансовата дупка в България ще бъде 20, т.е. е 28 е милиарда, в Словакия е 92 милиарда. Извинявайте, в а, Литва също има дупка. 1,6 милиарда. И това е като се има предвид, е, че е, трите страни е, са получили половината от парите до сега. Около. И за това, според мен, през 2020 година трябва да спрем това съфинансиране. Вярно, протокол 4, присъединителни договори, всичко това е вярно. Трябва да се научим как да изразходваме ефективно парите. И комисията, според мен, трябва да направи реална оценка на начина по който се изразходват средствата, преди, може би през 2020 година, да поиска да се отпуснат допълнителни средства. И искам да кажа още две неща. Първо, технологичната ситуация. Непредвидените неща, вече не са оправдани. Извинявайте, 10 години след началото на процеса, а мисля, че и повече от 10 години след началото на процеса, място за такива оправдания няма. Поне е, държавите членки е трябвало е, да си направят научно-изследователска програма за това, кое как ще бъде направено. Второ, съхранението на отработено гориво няма връзка с оценката на извеждането от експлоатация и финансовото участие на Европейския съюз в него. Тук отношение имат Евратум, директивата, отговорността на държавите членки. Всяка държава членка трябва сама да се финансира. Така че това не е причина да се искат повече пари. Така, надявам се, че проектът ще продължи. Аз също бях в Козлодо и бях и в Игналина. Мисля, че два пъти съм посещавала Игналина. Козлодуй е на 60 км от града, в който аз живея. Така че, ако искате, мога да кажа, че съм лично заинтересован като гражданин а, от това, което става там, но трябва да работим правилно. Нуждаем се от управленски подход, реален управленски подход. За да може и ние да имаме точна и ясна информация за това тези държави членки и какво правят с парите. Благодаря. Искам да подчертая, че много основателни въпроса бяха зададени. Не знам дали сметната палата ще може да навлезе в по-големи подробности, но така ли, че темата ще я държим под око. Много време посветихме на тази тема, заслужаваше си и сега трябва да настояваме всички грешки от миналото да не се прехвърлят в бъдещето. Когато обаче се предоставя допълнителни средства на разположение, всичко функционира добре, всичко е наред, обаче години наред нищо не се случва и отново нещата се задвижват, когато се предоставят допълнителни средства. Не трябва да го позволяваме. Радвам се, че се видяхме с нашите стари приятели отново и ам, в бъдеще ще, ще трябва да държим под око тези три АЕЦ. Така, има друга точка от дневния ред за посещението в Италия, обаче няма да можем да я разгледаме. Ще прехвърлим за следващото ни заседание на 5 декември. В 3 часа ще се видим отново тогава и сега закривам заседанието.